Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Скъпи колеги, добре дошли на днешното заседание. Днес е ден с много важни събития. Някои от вас сигурно са били на откритата председателска конференция в присъствието на господин Барозо Иван Ромпой. Едновременно с това тук беше господин Драги, председателя на Европейската банка, сега ни предстои а, ние, Комисията по бюджетен контрол, да се обърнем отново към ежедневието, да се занимаваме с по-простите неща, като контрол на а, изразходването на средства. Първо да ви попитам, има ли предложение за изменение на дневния ред? Не, няма. А господин Рубих иска да каже нещо по дневния ред. Исках да кажа, че обикновено нашите заседания са до 18.30 часа и за това най-вероятно повечето колеги имат други оговорни срещи след 18.30. Лично аз от 18.30 трябва да отида на среща, която отдавна съм потвърдил. За това искам да помоля да работим колкото може по-стегнато. Председателя, това беше апел към всички присъстващи бихме могли да намалим и наполовина времето за изказването на политическите групи. Превод а, има на всички езици. Е, заседанието се излъчва на живо по интернет. Освен това, нашата комисия е приканена да използва едно ново приложение – в нашия бюлетин също сме засегнали тази тема. Благодаря на отговарящия за техническото обезпечаване. Нека да минем сега на точка трета, одобрение на протоколите. Има ли бележки към протоколите от 10 януари, 21, 22, 24 януари? Получили сте ги по имейла? Няма предложения за изменение. В такъв случай протоколите се приемат такива каквито са. Преминаваме към процедурите за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Докладчика Ева Ортис Вилея е тук. Ще разгледаме първо проекто доклада. Докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Преди да резюмирам основните точки на проекта за служената отговорност за изпълнението на бюджета за 2011 година, искам да благодаря на всичките колеги, които е, които помогнаха за това решение, по-специално ще се отнася до докладчите в сянка, с които ще се съберем отново, след като вече имаме различните изменения. Имам, искам също да благодаря и за бързия отговор на господин генерален секретар. Е, миналия месец получихме отговор в нашата комисия отговор на въпросите, които ние бяхме задали, както и е, различните генерални дирекции, които ни набавиха елементи, които позволиха да изготвим един по-точен доклад. Благодаря и на тях. Искам също да помена и съвещанието, което имахме с което, което им събрание беше изключително полезно. Искам да благодаря на секретарята на нашата комисия, както и администратор отговорен за това досие, а също така и екипа, който се проследи всичките работи. На 23 януари, по време на появата на генералния секретар на Европейския парламент, моята цел беше да следя за това обществ, публичните данни да бъдат използвани при възможно най-добри условия. Ставаше дума тогава да се изготви доклад за освобождената отговорност, основата на консенсус. И в този дух работих, за да изготвим документа, който стои на масата пред вас. Този доклад, разбира се, не избягва необходимата критика, критика, която е необходима, е, Европейския парламент, който е сърцето на демокрацията в Европа и което представлява 500 милиона граждани, трябва да бъде пример в рамките на стриктния контрол на разходите и още повече сега, когато живеем една тежка економическа криза, в момента, в който нашите граждани, нашите държави трябва да бъдат ефикасни в рамките на техното управление и да рационализират всичко. И тук ние трябва да проявим нашата подкрепа чрез ефективността на нашата работа в ежедневната дейност. Управлението на нашия бюджет е нещо много важно и това води до нуждата от ефикасност, прозрачност и реактивност. Така че процедурите за сключване на обществени поръчки трябва да удовлетворят всичките изисквания. Именно това е причината, поради която доклада, който представям, аз поставям ударението върху този въпрос. Въпроса за обществените поръчки. А освен това може да констатирате в този доклад, че се говори за а, интелигентните залози. Тук става дума да се правят економии, но всички тези промени не трябва да имат отражение върху ресурсите, които пък се отразяват върху дейностите на Европейския парламент. Тук става дума да се рационализират разходите и да се използва по възможно най-ефективен, ефикасен начин наличните ресурси. И друго нещо, което също ни притеснява, това е въпроса с безопасността, сигурността. Все още някои колеги са предмет на кражби в бюрата. Тук засилваме общата сигурност, определяме периметри на безопасност, обща сигурност и които трябва да бъдат прияти от бюрото. Става дума тук също и да се подчертае е, е, работата на службите по безопасност, т.е. да се засили безопасността в Европейския парламент. И още един въпрос касае заключенията на годишния доклад на вътрешния аудитор. Става дума за по-голяма планификация, която е необходима. И тъй като има недостиг в планирането, води до това, че някои отдели трябваше да прибегнат до изключителни процедури за сключване на обществени поръчки. Поставяме ударение също и върху външните договори в някои, които сключват някои генерални дирекции. Упоменава се също някои структурни дефекти, които бяха открити в, през 2011 година и необходимостта да се изготви план за всичките строително-ремонтни операции, които са необходими за да се, да се възстанови залата. И се посочва в доклада, че през 2011 година за последен път отбелязахме наградата за журнализъм е, тук става дума за разходи, които се покачиха и трябва да се контролират тези разходи. Говори се също и за въпроса свързан с агенцията, която се занимава с пътуванията. На 31 декември, 31 декември е крайната дата на договора. Тогава изтича договора и аз искам в доклада не само да се извърши финансов аудит, но също така и аудит на структура и на дейността и рентабилността на тази агенция. Това са основните линии в моя доклад, които касаят осъжденото договор за 2011 година. И отново бих искал да ви благодаря на вас всички за вашето сътрудничество, вашия принос. Очаквам също вашите предложения за изменения, също така и се надяваме да постигнем и компромиси. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Първо ще дам думата на колегата Гербранди. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря. Аз също държа да благодаря на докладчика не само за доклада, но и начина по който сътрудничи с а, а, докладчиците в сянка, но все пак има една малка забележка. Е, периодът е тежък по отношение на финансите и следователно трябва да имаме критичен поглед върху разходите, които ние извършваме. Е, това е което направихме за бюджета 2013 година, но като разгледам 2012 година, това, което ние правим в момента, трябва да извлече някои полуки за бъдещите, следващите години. И да се върна на някои елементи от доклада. не, едно касае прозрачността, напълно съм съгласен с това. Нещо като че ли липса и ние вече приехме една резолюция по този въпрос. Това е искането да се проведе дебат с президента в на пленарно. Трябва да се организира това на годишна основа. Този дебат относно прозрачността е върховната форма на прозрачност. Трябва президента на председателя на парламента, не само заместник председателя, да поеме своята отговорност относно разходите на тази институция. И така, господин председател, искам да ви е, попитам дали няма да бъде възможно от името на Комисията по бюджетен контрол вие да изготвите едно писмо за конференцията на председателите, като припомните резолюцията от миналата година и да поискате организирането на дебата на пленарно по повод освобождане от отговорността на парламента. И още няколко елемента. Нещо също като че липса тук. Е, от две години бяхме помолили е, да проведем е, електронен контрол за членовете на парламента. Не е много трудно, вече съществуват такива портали, тъй че намирам, че не е много така честно всеки да трябва да минава през порталите, с изключение на депутатите. И има хора, които влизат и излизат през тези е, електронните е, портали за проверка. Е, и тук има един голям афиш за имитинг. Ние използваме тези възможности, разбира се, и аз искам да отбележа, че повече нямам нужда от хартия, но като пристигна тук, виждам, че има 20 см купчина хартия предмет, така че дали няма да е възможно да се е, помоли заинтересованата служба да не разпечатва повече тези документи, защото само тогава може да видим дали проектния, е, пилот, пилотния проект, прощавайте, функционира действително добре. Е, друг елемент, който като че ли липсва в проекта и това, което става дума за разходите за офисите, може би не е вече актуален този въпрос, но аз ще внеса едно, едно изменение по този въпрос, за да може да се види какво правим с обещетенията, които получаваме. И накрая, господин председател, Европарл ТВ. Госпожа Орти се позовава на този въпрос. Според мен, в миналото вече имахме по-така тежки думи по нейния повод и съм изненадан, че е, бюрото стига до различни заключения непрекъснато. Различни заключения спрямо това, което пленарното стига. Може би ще трябва да се е, подберат, подбере терминологията по-добре. И друго нещо, което отбелязах през последните години, протоколните задължения. Често отбелязвам, че се добавят различни делегации по протоколни причини. Тези членове на бюрото всъщност с, нищо не участват в работата на делегациите, а пък според мен това струва доста много пари. Често става дума за най-далечните дестинации, откъдето пристигат тези хора си и предполагам, че може да се свърши тази протоколна работа, като се избегне всичките тези разходи. И последна една забележка относно Комисията по бюджета 2012-2013. Винаги съм пледирал за изпълнение на една външна оценка на нашия бюджет. Мисля, че сме твърде зависими от е, информацията, която идва от нашите собствени е, служители и това не ни дава достатъчно ясен поглед за необходимостта от някои разходи. И може би в рамките на бюджетния контрол бихме могли да пледираме отново за някаква външна аудиторска организация, която да преразгледа нашия бюджет, за да се види дали няма някои елементи от бюджета, някои линии, където може да се разходват по-малко пари или пък изобщо да не се изразходват средства. Това е, господин председател. Аз приключих с първите си забележки и съм нетърпелив да продължа работата с докладчика по този въпрос. Благодаря. Ja, vielen Dank äh, von meiner Seite. Благодаря. Аз е, един комент от своя страна имам коментар по един от въпросите, които повдигнахте вие. Е, разговаряхме с службите на парламента и знам, че е предвиден дебат е, на пленарно заседание за освобождаване на парламента от отговорност по този начин ще бъдат приложени препоръките от последната резолюция. Питахме за тези препоръки и получихме конкретен отговор, а именно, че такъв дебат ще има. Давам думата сега на колегата Де Юнг. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Гербранди, който като че ли прочете моите записки. С други думи, напълно съм съгласен с него във всяко едно отношение. И искам да подкрепя всичко, което каза той. Някои неща са а, много по-важни от всички останали, защото виждаме много въпроси сред нашите избиратели. Например, нашите заплати, нашите административни разходи и така нататък. Знам, че има делегации, които отчитат всеки един разход и назначават външни проверки на своите разходи, защото самия парламент не го прави. Гражданите не разбират как могат да се харчат 53 евро месечно напълно безконтролно по начин, по който ние сами определим. И още нещо. До този момент никой не успя да ми обясни, въпреки че много често съм задавал въпроса, никой не успя да ми обясни това, че съществуват редица паралелни плащания, които се правят паралелно и за тях не се знае съвсем точно за какво са. Трябва този въпрос да се проучи още веднъж. Също така искам да подкрепя господин е, Герборанди, когато той каза, че е, е, е е, някоя от информацията, една част от информацията е добра за журналисти, но не е за широката публика. Знаем, че по искане на журналисти предоставяме определена информация, но с телевизията на Европейския парламент не достигаме до всеки един гражданин. Не можем да искаме такова нещо. Смятам, че текста, който се отнася до телевизията на парламента, трябва да бъде формулиран малко по, по-строго и по-конкретно. Няма сега да се занимавам с дума на европейската история, но този текст също трябва да се а, промени. Аз самия ще внеса редица а, изменения, въпреки че подкрепям това, което каза а, докладчика. И съм съгласен с това, че дискусията относно освобождаването отговорност на парламент беше много конструктивна. Съгласен съм също така, че през изминалите години бяха реализирани доста економи. Бихме могли обаче да отидем и по-далеч. Благодаря на колегата Де Юнг. Давам думата на господин Ярига. Ми, presidente. президенте. Е, ми pregunta, обсервация, благодаря, господин председател. Имам един въпрос и ще направя и един коментар. По казаното от докладчика става дума за точка 55 политика на Европейския парламент по отношение на сградите. И имам предвид недостатъците в конструкцията на някои зали, които за съжаление вече се установяват за втори път. Става дума за пленарните зали на парламента. Веднъж бяха открити такива дефекти в конструкцията на пленарната зала в Страсбург. Сега имаме подобен проблем и с пленарната зала тук в Брюксел. И това се отразява неблагоприятно върху работата ни, тъй като не можем да провеждаме мини пленарната сесия тук в Брюксел. Разходите по ремонтни дейности и в двете пленарни зали далеч надхвърлят първоначално предвидените суми в бюджета на Европейския парламент. Във връзка с това бих помолил докладчика да е по-решителна спрямо администрацията на Европейския парламент, що се отнася до отчетността. От една страна са установени сериозни дефекти в конструкцията и на двете пленарни зали. От друга страна, механизмите, които действат в Европейския парламент, се основават на разходване на средства на дънакоплаците и то на два пъти. В рамките на 20 години на два пъти се налага да мобилизираме такива средства. Не знам дали по този начин действително действаме в интерес на европейските дънакоплаци. За това бих помолил докладчика да е по-решителна. Господин Гайер. Yeah, Благодаря, господин председател. ще се съобразя с молбата на господин Рюбих и за това няма да повтарям вече казаното от колегите. Днес трябва да представлявам нашия докладчик, който, за съжаление, трябва да бъде в Румъния. Абсолютно е необходимо присъствието му там. Той ми каза, че от страна на нашата политическа група няма искания за съществени изменения по проекто текста на госпожа Ортис. Приветстваме я за изготвения текст и благодарим. Ще обърна внимание на два момента. Нека в бъдеще престанем да водим разисквания, които са мъчителни за самите нас. Не веднъж в миналото сме водили битки по проекти, обсъждани в Европейския парламент, които обаче нямат никакво значение в други комисии. И ще ви дам за пример телевизионния канал на Европейския парламент. Всички разисквания за освобождаването от отговорност са посочвали телевизионния канал на Европейския парламент като проблем – но ако разговаряте с някои от колегите работещи там, ще узнаете от тях, че около 20 телевизионни канала в света вече излъчват кадри от телевизионния канал на Европейския парламент. И мисля, че ако има един инструмент, с който можем да достигнем тук до гражданите, то това е телевизионният ни канал. И може би ако се твърди обратното или ако се окаже, че това не е подходящият инструмент, то може би някои нямат е, интерес да прилагаме принципа на прозрачност. Второ, надбавките за общи разходи. Мисля, че, що се отнася до тези надбавки, се проявяват разликите в нагласата в отделни държави. Някои наши колеги от определени държави искат да се отчитаме за всеки един цент от тези надбавки. И в съответната държава членка, за която говоря не е Холандия, се прилага този подход към националните депутати. Това обаче не въжи за Федерална република Германия. В Германия е била сезирана висша съдебна инстанция с искане германските депутати да се отчитат за всеки един цент от надбавките си за общи разходи. Германският конституционен съд отхвърли това искане, тъй като спецификата на работата на депутатите е по-различна. Но действително има основания да смятаме, че някои от тези надбавки от части се използват за лични цели. С, на това основание бе внесена жалба в Върховния германски съд, разглеждащ дела по финансови спорове. Жалбата също бе отхвърлена, тъй като според съда германските депутати не са задължени да се отчитат по този начин. С други думи, в някои държави членки тази практика се прилага, в други не. И бих призовал германските ми колеги да не следват предложението за пълна отчетност, тъй като това би било в противоречие с решенията постановени от висши съдебни инстанции у нас. Има и още едно доказателство за разлики в менталитета онези държави, в които се изисква пълна прозрачност по отношение на надбавките на депутатите за общи разходи, е напълно нормално, когато се назначават асистенти, да се назначават близки роднини. Това, например, би било много странно в Германия. колеги от отделни държави имат свои индивидуални поводи за критика и ако отчитаме всичко това, то само ще ни затрудни работата. Групата на социалистите и демократите преди време прие вътрешен работен документ, в който заявихме, че що се отнася до ефективността на работата на парламента, ще отстояваме позицията на депутатите, Същевременно обаче сме готови да приемем всички конструктивни предложения за економии. Благодаря. Следващият оратор Паул Рюбих. И аз искам да благодаря на докладчика. Всички ние следващата година трябва да отидем на избори. С оглед на това е много важно да се види по какъв начин биват представени евродепутатите в медиите. Миналата година установихме, че много трябва да се работи в тази връзка, за да могат гражданите да разберат какво правят евродепутатите за тях. това аз приветствам усилията на този парламент чрез е, стола, чрез е, е, Департамента по политиката да информират гражданите Поздравявам също така и усилията, които се полагат в Фейсбук и Twitter или пък Voxbox. Оттам депутатите могат да получат готова обработена информация, с която да се обърнат към своите граждани. Това е в голяма помощ на нас, депутатите. Също така е това, което прави телевизията на Европейския парламент. Важно е информацията да бъде диференцирана, информацията, която се предлага да бъде добра. Голямо подобрение има в това отношение е, през последните месеци. Искам да благодаря, за което служителите много са мислили по този е, въпрос и са направили така, че работата, която е свършена не само на тази комисия, но и в останалите 20 комисии, да бъде достъпна за граждан, лесно достъпна за тях през е, интернет и така нататък. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Преди да дам думата на докладчика за заключителни думи, аз ще продължа една мисъл, на която ще обсъждаме и утре с председателя Шулц, или поне планирахме да го направим, но поради неговото заболяване ще трябва да отложим а, тази дискусия. Бюрото на председателя ни даде нова дата, 19 март, и мисля, че ще бъде добре тук в Комисията по бюджетен контрол и с останалите колеги да поговорим, за да изработим общо разбиране за това, как виждаме задачите на парламента и какви са техническите средства, от които имаме нужда, за да работим а, ефективно. Това е необходимо, за да изчистим а, грешките, и слабостите, за да може те да не се появяват за в бъдеще във всеки доклад за освобождаване от отговорност. Така, например, покриването на общи разходи. Винаги се обсъжда въпрос дали е, е подходящо някои разходи да се отчитат общо или по-отделно. Дали сме сега възможност на страните членки, когато използват средствата от европейските фондове, някои разходи да се отчитат общо, за да се намали административната тежест. И двете системи могат да съществуват заедно. Едната е по-прецизна, а другата обща. Когато имаме обща система, имаме може би някои неточности, но и по-малка административа тежест. Другата система е доста по-прецизна, но изисква много повече административна работа. Няма нужда да се спори а, дали да се избере коя да се избере, просто трябва да изберем единия а, метод. Но това е въпрос, по който непрекъснато се разгарят а, дискусии и ще бъде хубаво, ако парламента изработи едина позиция по този въпрос, за да може най накрая да се заеме с а, истинските въпроси, които ще трябва да бъдат обсъждани за в бъдеще, например. Въпроса за това как парламента може да се здобие с достатъчно техническа подкрепа и ресурси, за да може да а, бъде равнопоставен на съвета, а, а, например. А, персоналът, работещ в парламента, например в библиотеката или в секретариатите, дори в сравнение с някои национални парламенти, Американския конгрес е скромен като бройка. Ако искаме да имаме добро законодателство, като пряко избран парламент, трябва да разполагаме поне с същите инструменти, с които разполага съвета. Исках просто да ви обърна внимание на този въпрос. Със сигурност той ще ни занимава а, и за в бъдеще, също така и по време на заседанието на председателите а, на комисии. Там а, ми се иска да обсъдим и въпроси, свързани с подобряването на работата. Сега пак давам думата на доклад. Благодаря, господин председател. Аз искам още веднъж да благодаря на всички колеги за тяхното участие. Сега може да разгледаме подробно различните изменения, които ще бъдат представени. Аз установявам, че непрекъснато се говори за телевизионния канал на Европейския парламент. Има различни позиции. Искам да ви кажа, че в този доклад се говори за едно проучване на разходи и ефективност, защото и тук става дума за една сива зона. Ни риба, ни рак, както се казва, защото поне път имаме чувство, че нашата работа е доста отдалечена от държавите членки, но пък от друга страна трябва да се е, контролират и разходите за телевизионния канал и трябва да се намери някакво междинно решение. Но мисля, че бихме могли да постигнем консенсус между различните политически групи, преди да постигнем до нещо ефикасно. И съм напълно съгласна с колегата, колегата Гарига точка 55 относно сградите и структурните и конструктивните проблеми, защото тези две сгради не са стари и не може да се оправдае такива дефекти. Вече говорихме с съответната генерална дирекция, както и с генералния секретар и е, отвъд е, правните рамки може да се говори за рекламация. Но аз е, е, искам да поставя ударението е, върху този въпрос, независимо от правната рамка, защото считаме, че е изключително важно да се наистина да се обърне внимание на този въпрос. А, що се отнася до е, развитието на нашия бюджет и въпросите свързани с проверката на разходите. Е, изобщо въпроса с разходите. Е, знаем какво получаваме, какво харчим, знаем какви са правилата на играта, що се отнася до нашите приходи и разходи тъй че естествено ще подкрепи всички предложения, свързани с прозрачността, това е така, но все пак трябва да се вземе под внимание факта, че по тези въпроси, въпроси, които през един такъв тежък период, може да се стигне до някаква е, до някои ситуации, които не са много добре определени, не е много положителни за дейността, което ние съвсем откровено и честно водим. Благодаря. Благодаря. Крайна срок за внасяне на измененията е във вторник 26 февруари 2013 12 часа на обяд. С това приключваме дискусията по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата пета точка борба срещу данъчните измами, укриването на данъците и данъчните убежища. Барт Стас е докладчика ни по тази тема. Водещата комисия е комисията ЕКОН. Сега ще дам първо думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Да, това е едно становище, което трябва да бъде предадено на Комисията по финансовите и економически въпроси. Ние се опитахме да използваме е, слабия марж за действие за нашата комисия, защото комисия ЕКОН от парламента иска да гласува до края на март, така че трябва да действаме много бързо. Опитах се да е, поставя ударението върху някои точки, 12 на брой, като се говори за обхвата на измамата, разбира се, но и има някои други точки, по които вече засегнахме други доклади, по-специално докладите свързани с измамата с ДДС. Най-напред искам да подчертая големината на сумите, които според някои, според някои така, проучвания, стоиността на откриването на данъци е толкова голям, колкото сумата на бюджетите в здравеопазването на всичките членове на държавите член, на, на Европейския съюз. Това е общата сума на измамите. Ако може да се използват, разбира се, тези фондове, бюджетните дефицити на държавите членки ще може да бъдат върнати само за 8,8 години. Освен това, друг проблем – дефинициите. Нашето определение, което имаме по определение за данъчни обежища и за данъчен рай е по-старяло. Има доста много нови технологии, които се появиха, откриха се нови начини е, за да се извършва данъчното укриване. Като се минава, открих една впечатляваща цифра, става дума за Холандия, четем, че предприятията които са почтенски кутии, имат е, оборот от 8000 милиарда евро. Само предприятията, които са почтенски кутии в Холандия. 8 е, милиарда евро. Представете си измамата и укриването на данъци, какво представлява като, като суми. Освен това, като председател на бюджетния контрол, аз твърдя, че контролите всъщност са контролът има отрицателно въздействие върху предприемачите. Отговорниците за малки и средни предприятия. Една голяма част от откриването на данъците и данъчните измами се извършват от големите предприятия, което разбира се е много лошо послание за малките и средни предприятия. И те имат чувство, че живеят в някакъв климат, където няма нужда да правят някакви усилия и имат много лоши примери пред себе си. има чувство, че трябва да и те да правят така. И четвъртия елемент, често сме го казали като комисия по бюджетния контрол, големите гиганти в областта на тютюна плащат огромни е, суми, благодарение на определени споразумения с и а, е, може да кажем, че според а, е, споразуменията тези суми трябва да бъдат използвани за борбата срещу тютюнопушенето, а всъщност само 10% от тези суми отиват в комисията, докато 90% отиват в държавите членки, които не използват винаги фондовете, за да финансират борбата срещу тютюнопушенето, а всъщност включват тези пари в бюджет. И петото нещо, искам е, да говоря специфично за ДДС отрицателните ефекти на измамата не е само върху бюджета на държавите членки, защото има по-малко приходи ДДС в бюджета на държавите членки в случай на измама, но това има също и въздействие върху Европейския съюз, защото една част от ДДС е от, би трябвало да отива в бюджета на Европейския съюз, така че при всички положения данъчните измами, укриването на данъците имат изобщо лошо отражение върху е, действието на вътрешния пазар. Конкуренцията между економическите оператори не е лоялна в такъв случай. Шестата точка от становището Посочвам, че ДДС съставлява една огромна част от обществените приходи, 27% според е, проучванията през 2009 година, но тази система ДДС води също и известен брой разходи, разходи за е, привеждане в съответствие. Така също се посочва, че цялата система за събиране на ДДС не се е променила от, е, от край време, от време оно, както се казва, дори економиката доста да се е променила. Тъй, че моделът за събиране на ДДС вече не отговаря на духът на, нашата, на нашето време и това струва много пари. Осма точка, тук се обръщам към съвета. Е, вече няколко години две директиви лежат на маста на съвета. Става дума за един механизъм за въздействие е, по повод е, системата за обратно за самооблагане. Всъщност, мисля, че това може да кажем, че не ни удовлетворява в никакъв случай това забавяне. Девета точка, девета точка е много важно цялата система да бъде добре смазана, защото ако този механизъм за сътрудничество между отговорниците за събиране на ДДС и тези системи, също и митническите системи, които са, са заинтересовани от премирането на стоки. Ако изобщо сътрудничеството между митнически и данъчни власти не работи добре, това улеснява измамата. Тъй че аз тук правя едно излишно позоваване и съжалявам, че данъчните власти в известен брой държави членки нямат достъп до данните, които са на разположение на митниците. Просто нямат такова кръстосано сравняване на данните, така че това е отслабва системите. Тъй, че ние трябва да се въоръжим добре с необходимите средства. Така, точка 10 цялата сфера, в рамките на която борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци трябва да бъде водена. Анкетите, разследванията са много трудни, те искат много време, понякога път са сложни, много често служителите, които добре са се потрудили, си прекарват живота да установяват виновността на този или онзи и а, за съжаление по някой път наказанията са, санкциите са твърде слаби, така че мисля, че е много важно това нещо да бъде показано и посочено по съвсем категоричен начин, за да се каже на всички тези, които работят в тази област, че ние заемаме на сериозно техната работа. И последна точка. Възможностите, които дават тези администрацко цялата система, компютърна система ни позволява да работим по-добре в областта на борбата срещу данъчните измами. Това е нещо, което трябва да бъде засилено. Това е точка 11. И точка 12 се обръщам към комисията и държавите членки и касае кодекс, митническия кодекс в модернизирания му вариант. Вече доста говорихме в нашата комисия, в, имаше доста много становища, които бяха изпратени до комисията ЕКОН и многократно казахме, че нещата не се развиват така, както би трябвало. Нещо, което е много жалко и го казваме в последната точка в моето становище. Мисля, че 26 февруари беше срока за внасяне на измененията. Това е доста скорошен срок, но трябва да се приспособим към темпото на комисията ЕКОН. Така че само да изчуя забележките на колегите. Благодаря. Председателят, благодаря. Преди да дам думата на колегите, ще приветствам с добре дошъл представителя на комисията ръководител на отдел в Генерална дирекция Данъчно облагане. Има и още един колега от Генерална дирекция Бюджет в комисията, както и представител на ОЛАФ. Сега ще дам думата на колегите, които искат да поставят въпроси на представителите на комисията и на ОЛАФ. Господин Рюбих. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, тъй като изложи същината на проблема. Малките и средни предприятия в Европейския съюз следва да понесат несъразмерна тежест. Те са източник на 50% от БВП, дават работни места на две трети от работниците и служителите и същевременно са и източник на 80% от приходите от данъци. Според мен това не е справедливо. Не е справедливо самостоятелно наетите лица, малките и средни предприятия да са обект на несъразмерно данъчно бреме. Същевременно по отношение на големите корпорации, на големите дружества, се подхожда по-снисходително. Те се възползват от различни механизми, за да намалят данъчното си бреме. Има ли възможност по линия на данъка върху финансовите сделки да се вземе предвид и трансграничната дейност на дружествата? Мисля, че Европейският съюз трябва да помисли именно по този въпрос трябва да се отдели повече внимание на дружествата, извършващи трансгранична дейност. Не може ли да се работи и по линията на микрокредитите? Възможно е по линията на данъка върху финансовите сделки да се намерят механизми за данъчни отстъпки и кредитиране. Мога да ви дам за пример Словакия, която въведе образцов модел в Европейския съюз. Модел насочен към растеж, основан на работни места. Словакия винаги е предприемала много крути мерки спрямо данъчните обежища. Благодаря на комисията за това, че обмисля възможностите в бъдеще за осигуряване на равнопоставеност по отношение на данъчното облагане. Господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, господин Стас. Много е трудно, според мен, в становище по толкова сложен проблем, който има толкова много изражения, да се отчетат надлежно всички аспекти на проблема. Надявам се, че ще мога да допълня казаното от докладчика, защото мисля, че трябва да го допълня. Но преди това нека направя една бележка. В английската версия на текста се говори за укриване на данъци, tax evasion, това се обърква, смесва се с tax avoidance, избягването на данъчно облагане. Трябва да се прави разлика между двете. Сумата, на която възлизат укритите данъци, ще бъде достатъчна, за да може в рамките на 8,8 години да покрием задълженията си. Логично е с данъци да се облага рентабилна дейност. Дейност, от която проистичат печалби. Това е един основен принцип, който трябва да се прилага и на практика. Но, за съжаление, той не се прилага повсеместно. Възможно е да се извършва данъчно облагане само веднъж по силата на сключени договори. Възможно е обаче и да се избегне плащането на данък. Защо се говори най-вече за Холандия, когато се говори за избягването на данъчно облагане? Това е така, защото Холандия е изключила споразумение с немалко трети страни, в това число и доста съмнителни трети страни. По силата на тези споразумения има възможности за избягване на данъчното облагане трябва да вземем предвид и на скоро публикувания доклад на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. В миналото тази организация е спирала мерките по борба срещу избягването на данъчно облагане, но към момента е на друга позиция. Изготвила е план с 8 мерки за борба срещу това явление. Възможно е също така да се наложат и санкции за избягване на данъчното облагане. Така, например, такива дружества може в бъдеще да бъдат изключени от участието в търгове за възлагане на обществени поръчки. Данъчната основа комисията предлага така наречения 28 ми модел за изчисляване на данъчната основа. Ако той бъде въведен, е възможно да се ограничи избягването на данъчно облагане в държавите членки. Това бе всичко от моя страна. Исках просто да допълня казаното от докладчика. Като цяло приемам становището. Господин Молдер. Dag, dus ik zal ook maar in het uh, Nederlands uh, spreken.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 Благодаря на Ян Мулда. Жан Пьер има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Първите ми думи ще бъдат да приветствам и да благодаря на нашия докладчик. Това е една тема, по която той работи много често. Благодаря за този доклад. Три забележки по този въпрос. Най-напред по отношение на международната измама е, Вижда се, чрез, те, че след тия Г20 последователи, колкото повече вървим към модернизацията, толкова по се засилва като че ли международния международната измама и се питам какво може да бъде участието на, на, на Европейския съюз с нашите служители, нашите информационни системи, за да може в известен смисъл да внесем някакъв принос в борбата срещу международната измама което става проблематично, защото, доколкото разбираме, се натрупват огромни капитали някъде на планетата, които след това отиват по незаконни дейности. Трябва да може да работим по този въпрос и се питам дали няма да е добре да запишем нещо или някакво изменение, за да може в търговските договори, които сключва Европейския съюз двустранно, да има глави, свързани с сътрудничеството в борбата срещу измамите от всякакво естество, и е по-специално данъчните измами. Това касае данъчните убежища, това касае всичко, което е свързано с международните данъчни измами. Второ нещо, в този доклад не се говори, въпреки че чето в пресата, че има измами по системата за обмен на квоти за въглероден двокис. Дали това е все още валидно дали не трябва да запишем нещо някъде по тези измами, ако те съществуват все още, и да видим какви са резултатите от борбата срещу тази измама. И третото е параграфи алинеи 9 и 12, където се говори за митницата. След всичките доклади, посещенията, Сметната палата изготвя разни доклади, виждаме, че имаме недостатъчно, несъвършена данъчна система, пък митничес, митницата всъщност е много важна. Аз бях докладчик преди години по, е, по един доклад между е, с качеството на е, митническата система и е, ефективността. И трябва да има някаква обществена институция, митническа институция, с други думи, митничарите трябва да бъдат под влияние, подчинени на Европейския съюз. На времето хората казаха, че не може да стане, няма с да се плаща, министрите подскочиха. Това няма да струва повече пари. Това е... По този начин може да имаме някаква, някаква агенция или някаква институция, която да е европейска. Предложих поне едно проучване, дали не може все пак да се преразгледа тази идея, поне да се проучи възможността в средосрочен план, някой ден евентуално, всичките митничари да бъдат една от първите публични дейности, които ние може да създадем с европейска някаква институция за митниците или това е все пак е, е, европейска компетенция, която я възлагаме на държавите членки и качеството на митническата обслужване е най-различно е, в целия Европейски съюз, което води до измами, до лошо действие на вътрешния пазар, проблеми свързани с спазването на търговските договори, така нататък и така нататък. Просто аз не зная дали то в този доклад такава идея не може да бъде записана. Ja, vielen Dank. Äh, als nächstes die... Следващия оратор е госпожа Маковай. Господин председател, през 2011 година е, Сенчестата економика се изчислява на 27% от европейската економика, което прави 2 милиарда и половина е, евро. Голяма сума остава също така в офшорни компании, недекларирани и необложени с е, данъци. Това а, има отражение както върху националните, така и а, върху европейския бюджет. Освен това, данъчните измами пречат на лоялната а, конкуренция и на развитието на вътрешния пазар. Борбата срещу данъчните измами трябва да се фокусира върху няколко неща. Първо, върху по-добрата събираемост на данъците. Няма да навлизам в подробности, това трябва да бъде подобрено. В някои държави дори променено из основите, тъй като там събираемостта е под 10%. Второ, трябва да се подобри трансграничното сътрудничество между администрациите на страните членки. То трябва да бъде подобрено и засилено. Разбира се, трябва да има и трансгранично сътрудничество с нашите страни партньори извън рамките на Европейския съюз. Тук говорим за пари, които за секунди излизат от Европейския съюз и ние трябва да си сътрудничим на принципа следва и парите и през границата, независимо от това за коя граница става дума, дали за вътрешна европейска или външна граница. Във връзка с трансграничното сътрудничество между страните членки на Европейския съюз имам въпрос към комисията. Дали вече е започнала оценка на въздействието на това явление и ако да, какви са предварителните е, резултати? Един въпрос към съвета. Сметната палата и а, а, а, съда предложиха а, да има а, санкции при ненавременно представяне на данъчна декларация за ДДС на какъв етап са дискусиите. Другата посока, в която трябва да работим, е да развиваме инструменти за борба с всички видове данъчна измама и укриване на данъци. Ще ви дам пример. Между юни 2008 и декември 2011 около 5 милиарда евро а, са изчислените загуби от избягването на ДДС само в областта на а, а, парниковите газове. Много съжалявам, че механизма за бърза реакция, който сме разработили, все още е блокиран в съвета и имам въпрос към съвета. Кога съвета възнамерява да предвижи директивата за механизма за бързо реагиране? И последното, което искам да кажа – е свързано с комплексността на законодателството за е, ДДС, например при възлагането на обществени поръчки. Когато законодателството е комплексно, обемно, тежко, е много лесно да се намерят вратички, е, през които законите да бъдат е, заобиколени ясното просто и прозрачно законодателство е гаранция за това, че то ще се прилага и ще съдържа по-малко възможности за данъчни измами. Ще спра до тук. А, високо оценявам доклада, предложен от колегата и както казаха моите колеги, мислим по а, един и същен начин. Мисля, че в крайна сметка ще имаме добър доклад. Благодаря. Следващия оратор е колегата Уорън. Uh, um, благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за отличния доклад. Аз съм докладчик по доклада ПИВ. Виждам някои общи е, точки между двата доклада, най-вече във връзка с измамите, свързани с е, измами с ДДС е, и при търговията с е, цигари. Е, Бих искал да обменим мнение с комисията и Олаф по този въпрос. Е, Нещо, което ме много ме озадачава е това, че всяка държава използва различна система и това причинява проблеми. И трябва да поговорим за това как Европейския съюз да засили да приложи мерките за борба с данчните измами за измамите с ДДС. Това, което трябва да направим е да гарантираме страните членки по еднакъв начин и системно да прилагат системите за борба и санкциите. Благодаря. И сега господин Скилакакис. Uh, thank you. Uh, I would like to... Благодаря. Искам да кажа няколко думи по въпроса за Извинете, по предложението на господин Уди. Ще премина на гръцки, тъй като не се сещам за думата на английски. Става дума за митниците, митническия контрол. Що се отнася до митническия контрол, факт е, че на ниво митнически органи има корупция – корупция, която се наблюдава в европейски мащаб. Немалко от външните граници на Европейския съюз се намират в страни, които са доста ниско в класацията на Transparency International. Господин Оди предложи да се предвиди едно общо европейско измерение, т.е. да се въведе общо европейски контрол върху работата на митническите органи. Напълно приемам това предложение. Можем да намерим междинно решение. Би трябва поне да се създаде един европейски орган, който да упражнява контрол. През изминалите пет години Олаф е извършил около 600 до 700 проверки под формата на разследвания. По 300 от случаите е бил установен проблем. Само по 300 от случаите е бил установен проблем. Така че виждате, че трябва да се въведе по-строг контрол. Възоснова на данните в специалния доклад за корупцията в публичната администрация в държавите членки, всяка година на ниво митнически органи се дават подкупи в размер 600 000 евро – това са подкупи в малки размери. Виждате, че трябва нещо да се направи. Благодаря на господин Скилакакис. Сега ще дам думата на представителите на комисията, тъй като им бяха поставени немалко въпроси. Може ли някой от представителите на комисията, господин Рапони или господин Гелизе, да отговори на въпросите? Благодаря, господин председател. Ще отговоря, що се отнася до данъчните въпроси. Мисля, че наистина трябва да се разграничава измамата от данъчното от данъчното укриване. Всъщност, данъчното укриване се използва. Всъщност, законови средства за намаляване на облагането, а пък е, измамата си измама, въпреки че економически, чисто економически и двете неща са е, вредни. Така че мисля, че борбата срещу измамата се ситуира на различни равнища. Най-напред е националното. Това зависи от данъчните администрации и тяхната ефикасност да се борят срещу измамата. След това е европейското равнище и там е, става дума основно за сътрудничеството между държавите членки. И това сътрудничество ние в комисията считаме, че правните инструменти съществуват за сътрудничество, но държавите членки не използват достатъчно тези средства, правни средства. Ето, това е причината, поради която мисля, че а, е, трябва да се обърнем най-вече към държавите членки. А от другата страна е международния аспект, с други думи, извън Европейския съюз, с третите страни. И там международното сътрудничество е много важно. Цитирахме някои примери, по-специално когато Европейския съюз е, договаря някакви споразумения, търговски споразумения, ние винаги изискваме да има една глава, която да касае данъчната е, прозрачност и административното сътрудничество. С някои държави става това, с други, други страни не искат да включат такива а, клаузи в търговските споразумения. След това на международно равнище данъчните въпроси почиват основно на базата на двустранни споразумения между страни една европейска страна с трета страна. И един от въпросите, които може да си зададем, дали, е дали не е добре да има европейско договаряне с трета страна. Това, което се мъчим да поискаме от държавите членки отдавна. Що се отнася до ДДС-то, ние в момента мислим да поискаме някакъв мандат от съвета, за да може комисията да договаря едно по-силно сътрудничество в областта на ДДС Знаете, че в тази област основното в миналото касаеше стоките. А сега две трети от економиката почива на услугите и е изключително трудно да се контролира внос на услуги в Европейския съюз, по-специално електронните услуги, комуникациите. Е, така че това е причината, поради която ние имаме нужда от тази, това международно сътрудничество, което според нас трябва да бъде договарено от името на Европейския съюз с международните партньори. Що се отнася до G20, опитваме се да засилим този аспект, да избегнем това, което се нарича такс планинг. Сега не е толкова лесно, до толкова доколкото това се основава на, предимно на двустранни споразумения. Като говорим за измамата с ДДС, говорихме също и за въглеродния двуокис, измама, тази измама почти вече не съществува. Но премина вече на един друг продукт. Става дума за измамата с електричество и газ. Имаме показания, според проучвания, където се доказва, че на пазара на електричеството и газа има много измами и затова комисията внесе своето предложение за механизъм за бързо реагиране. Това е основно, за да се даде някаква правна основа, да се позволи на държавите членки да отговорят в рамките на един месец да действат, когато има измама. Що се отнася до въглеродния двокис? една държава членка загуби 3 милиарда евро за 2 месеца само. Така че това е причината, преди която трябва да се реагира изключително след бързо, когато става дума за измами. Що се отнася до санкциите, държавата членка преди две години се поиска от държавите членки да работят по този въпрос и те, най-общо казано, отказаха, защото считаха, че санкциите, данъчните и наказателните санкции са свързани с наказателното право и че те не могат да хармонизират нищо в тази област. Що се отнася до влагането на финансовите сделки, въпросът е да се избегне финансовата спекулация, а не да се засегнат малките и средни предприятия. И затова аз смятам, че приложението на тази, този данък не би трябвало да засегне малките и средни предприятия. Говорихме също и за номер на данъчна идентификация. Все още не сме извършили проучвания до толкова, доколкото тази дейност се съдържа в програмата за дейност на комисията и ние трябва да говорим най-напред с държавите членки преди да започнем проучване на въздействието на, това, на този номер за данъчна идентификация. Това беше наобщо казано, що се отнася до данъчните въпроси, но просто за да ви информирам, досието с предложенията за reverse charge, обратно влагане и механизма за бързо реагиране ще бъде тези досиета ще бъдат разгледани на 5 март на Екофин. И последните съвещания на съвета показват, че голяма част от държавите членки са за, може би само 3-4 са против по принципни въпроси, по-специално свързани с единодушието. Благодаря, това беше. Дуана, DJ е, äh, Ще дам думата и на представителя на Генерална дирекция Бюджет, за да отговори на останалите въпроси. Благодаря, господин председател. Нямам много какво да добавя от името на Генерална дирекция бюджет. Що се отнася до средствата, постъпващи в европейския бюджет въз основа на ДДС, казаното в точка 5 на доклада е абсолютно вярно но същевременно се създава и идеята за съществуването на нещо, което всъщност не съществува. Твърди се, че измамата с ДДС се отразява върху постъпленията в европейския бюджет, основани на ДДС. Но мисля, че трябва да правим разлика между бюджета на Европейския съюз и бюджета на държавите членки. Например, измама с ДДС в размер на 100 евро. Например, в Холандия или Белгия. Ако измамата възлиза на 100 евро, то отражението и върху бюджета в Европейския съюз възлиза на 1,50 евро. За сравнение, щетите нанесени върху бюджета на Белгия възлизат на 98,50 евро. Ако измамата е извършена в Холандия, отражението върху бюджета на Европейския съюз възлиза на щети в размер от 75 цента. С други думи, в точка 5 се твърди, че отражението на измамите с ДДС е едно и също върху бюджета на Европейския съюз и върху бюджета на държавите членки. Но това, както казах току-що, не е вярно. И моля да поправите съответния пасаж в доклада, тъй като ще създадете погрешно впечатление сред гражданите. Благодаря ви. Благодаря ви за много кратките отговори. Бяха отправени и въпроси към представителя на ОЛАВ. Ще ви дам думата само за да допълните колегите си. Uh, uh, Благодаря. Аз Искам да кажа нещо във връзка с точка 7, в която се предлага модела за събиране на ДДС да остане непроменен. Що се отнася до митническите такси, модела на ДДС не води до загуби защото този модел залага на стоеността на стоките, а не обратното. Във връзка с точка 9 искам да подчертая факта, че DigiBudget редовно провежда а, инспекции на традиционните ресурси а, и най-вече на митническите проверки, извършени в а, е, а, е, страните членки. В хода на тези проверки биват констатирани наредности и се планират последващи действия за отстраняването им. В допълнение към това трябва да кажа, че след извършените проверки се представят тематични доклади. Например, през 2011 година беше представен тематичен доклад за стратегията за митнически контрол през 2012 година, доклад на друга тема. Тоест, в тези доклади се представят теми, по които има възможност за подобрение. Благодаря. Благодаря. Бих искал да дам думата на Кевин Макмайкъл от Олаф. Имаше два въпроса отправени към Олаф. Може би бихте могли да вземете отношение по ролята на Олаф във връзка с зададените въпроси. Или пък ако искате да дадете в последствие писмен отговор, както искате. Мисля, че мога да отговоря на един въпрос. Когато из, из, тече през 2016 година споразумението с Филип Морис. Тогава ще бъде първата възможност да направим нещо по-различно от 2016 нататък. Председателя, благодаря. В заключение ще дам думата на докладчика. Крайният срок за внасене на измененията е не така както е посочено, не 26 е февруари, а понеделник 4 март 12 часа. Господин председател, Радвам се, че срока е 4 марта на 26 февруари, защото така ще имаме е, повече време за обсъждане. Благодаря много на колегите. Много от тях се изказаха. Очевидно интереса е голям. Господин е, Рюбих, данък върху финансовите транзакции. Това, което казахте за Словакия, на мен не ми е известно, но с удоволствие ще го взема предвид. Предлагам ви да е, седнем и да видим какво ще напишем по този въпрос господин Йонг има право с това, което каза. Вие казахте, че ще внесете изменения, за да можем да засилим някои текстове. Казахте някои важни неща например, за това разграничаване между укриване и избягване на данъците – аз се опитах да заема това предвид, но последващия контрол ми създаде някои проблеми. Трябва да огледаме още веднъж. Що се отнася до доклада на ОСР, ще го погледнем също с удоволствие, ще го включа. Аз също ще помисля и ще видим дали е, може да внесем някои общи изменения. По повод на това, което каза господин Мълдър, нямаме за цел да нападаме Холандия, а просто да дадем е, пример. Господин Мълдър трябва да си осигурим място в парламента през 2016 година, за да продължим да работим по тези въпроси. Господин Скал, как и също каза някои полезни неща за митническите системи и за границите на тези системи по този начин влизаме в една по-широка тематика, свързана с митниците, можем да направим доклад по собствена инициатива, в който да засегнем тези а, въпроси. Една колежка предложи почти цял план за действие за а, подобряване на събираемостта на данъците и за трансграничното сътрудничество и за оценката на въздействието, ако направим промяна. Имаше още въпроси към комисията и съвета, на които вече беше отговорено господин Вон. Вашия доклад, да, имате право можем да включим част от акцентите на вашия доклад. Можем да поговорим по-късно с вас. С удоволствие ще работя заедно с всички вас по измененията. Радвам се, че имаме повече време до 4 марта. Средата на марта. се надявам да гласуваме. Благодаря на докладчика за неговото становище. Е, приключваме работата по тази точка и минаваме към следващата. Тук става дума за освобождаване от отговорност на други а, е, институции. 26 февруари е срока за внасяне на измененията. Сега ще дам думата на докладчика. Госпожа Андрея Ческова, заповядайте děkuji, Благодаря, господин председател. Заедно с колегата Чарнецки от ЕКАРЕ си разпределихме работата по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година на други институции. Господин Чернецки ме помоли да ви се извиня от негово име. Ще ви прочета изложението, което той бе подготвил за днес. Искам да ви попитам също така дали в уводните си думи бих могла да променя последователността на институциите така че първо да направя своите коментари и след това да прочета подготвеното от колегата. Съгласен ли сте, господин председател? Ако сте съгласен, ще продължа. Благодаря ви. На миналото заседание, в което участваха представители на други институции, нямахме много време, поради което повечето отговори ни бяха представени в писмена форма. Всички институции, с изключение на съвета, ни изпратиха своя отговор. Отговорите бяха структурирани така, че успях да ги отчета при изготвянето на проекто доклада. Ако позволите, първо ще се спра върху освобождаването от отговорност на съвета. Според нас, И от гледна точка на нашата парламентарна комисия, съветът е най-проблематичният орган, органът, който се обсъжда най-подробно в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Съветът трябва да гарантира спазването на принципа на прозрачност. Той трябва да може да поеме пълна отговорност за разходването на средствата на европейските граждани. С други думи, съвета трябва да предостави всички необходими документи, трябва да дава отговор на поставените му въпроси, трябва да участва също така със свой представител в заседанията на Комисията по бюджетен контрол. На практика изпълнението на бюджета се осъществява не само от комисията. Не само комисията отговаря за изпълнението на бюджета. За това от отговорност във връзка с изпълнението му трябва да бъдат освободени всички участващи институции. Изпратихме на съвета 52 въпроса, на които все още не сме получили отговор. бе насрочено неофициално заседание с участието на посланника на Ирландското председателство. Би трябвало обаче да се организират официални срещи. Би трябвало да направим така, че представител на съвета да участва в разискванията тук в нашата парламентарна комисия в рамките на процедурата по освобождаване на отговорност. Опитах се да постигна това. Доколкото разбирам, вие, господин председател, в качеството си на председател на нашата комисия разполагате с определени възможности. В проекто доклада си съм оставила и двете альтернативи докато не получим отговор на въпросите, които сме отправили към съвета, не мога да предложа той да бъде освободен от отговорност и да поема пълната отговорност за това свое предложение. Нека сега преминем към економическия и социален комитет. Трябва да отчетем човешките ресурси и тяхното разпределение. Не бива да има никакво съмнение, що се отнася до разпределението на средствата за заплати за различните степени служители. Бяхме консултирани от Европейската сметна пази въпрос. Той се отнася, разбира се, и до други институции. Всяка една институция би трябвало в годишния доклад за дейността си да включи таблица, в която са отразени човешките ресурси. Не бива тази таблица да е поименна, но трябва да е достатъчно подробна, така че да получим представа за разпределението на човешките ресурси по степени, длъжности и по полов признак. Приветстваме политиката на ЕКОСОК, която е насочена изцяло към покриването на действително направени разходи. До края на този мандат ще се правят еднократни плащания въз основата на фиксирана ставка, а от следващия мандат нататък ще се възстановяват единствено реално направени разходи. Економическият и социален комитет и комитетът на регионите посочват, че съвместното административно споразумение е оказало благоприятно въздействие и върху двете институции под формата на годишни икономии в размер от 34,5 милиона евро. В тази сума не са включени икономите реализирани от общото ползване на конферентни зали и друго оборудване в сградите на двете институции. Приветствам идеята за съвместно ползване на оборудване и конферентни зали. Тя може да послужи за пример и за други институции. Призовавам тези две институции да задълбочат по-нататъчното си сътрудничество, да се възползват от всички възможности за економии. Що се отнася до административното споразумение, мисля, че трябва да отчетем, че трябва да се подобри управлението на човешките ресурси, най-вече на писмените преводачи. Приветствам въвеждането на видеоконференции от страна на Економическия и социален комитет. Ще изчакам окончателните данни за економиите реализирани от тази стъпка. Искам да се спра върху повишаването на осведомеността, върху популяризирането. Използват се много различни средства за популяризиране, например по интернет или чрез печатни издания. To je jenom bod ke zvážení. Имам предвид омбудсмана. За съжаление, обаче, въпреки всички тези мерки, омбудсманът все още не е достатъчно популярен сред гражданите. Европейският надзорен орган за защита на данните. Искам да изтъкна, че са били проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, Въведени са нови мерки, като например нов наръчник по процедурите прилагани на вътрешно равнище, но въпреки това все още има някои недостатъци по отношение на човешките ресурси и назначаването на персонал. Европейската сметна палата изисква от всички институции да изложат всички относими факти и да извършат проверка на фактите още на ранен етап. Колеги, господин председател, въпреки всичко, което казах до тук, предлагам да освободим от отговорност другите институции, с изключение на съвета. В доклада ми са отразени и двата варианта, както освобождаването от отговорност, така и отказа за освобождаване от отговорност. Аз лично предлагам да отложим освобождаването от отговорност. Разбира се, Следва да обсъдим този въпрос. До момента съветът не е отговорил на 52-та ни въпроса. Мисля, че сме в правото си да настояваме да ни изпрати отговорите си. Сега ще ви прочета и текста, подготвен от господин Чарнецки, за Европейската служба за външна дейност, Европейския съд и Европейската сметна палата. So, uh, I have an English, so... Те са на английски, така че ще ги прочета на английски. Европейската служба за външна дейност през 2011 година имаше своята първа година на а, работа работа а, и редица технически проблеми за решаване. Доклада отразява тези проблеми. Наблюдават се някои несъответствия с правилата, например некоректни плащания към а, служители на срочни а, договори. А, Също така са установени неточности във връзка с ДДС и обществените поръчки. Предлагам да бъдат разработени ключови е, индикатори за наблюдаване на изпълнението на бюджета и е, е, бюджетните кредити. също така представителството на новите и старите страни членки сред персонала трябва да бъде по-балансирано. Служителите от нови страни членки са много по-малко, отколкото от старите. Предлагам Европейската служба за външна дейност да бъде освободена от отговорност. Що се отнася до съда, Искам да обърна внимание на въвеждането на екурия Това допринася за намаляването на разхода на хартия с 25% за периода 2011-2012. Това отговаря на е, реализирани економии в размер на 115 000 евро. Въпреки това обаче се увеличи броя на неразрешените случаи. Тенденцията беше към запазване и увеличаване на висящите случаи поради недостиг на персонала. Съвета би могъл със своето решение да допренесе за смекчаване на тази а, тенденция. Беше променена структурата, беше създадена дирекция протокол и информация. Новия доклад за 2012 година дава а, детайлна информация за това как спазването на препоръките е довело до подобряването на дейността на съда. Аз предлагам съда да бъде освободен от отговорност. И накрая за Европейската сметна палата. Независимият външен аудитор Купърс е на мнение, че финансови отчет да дава правилна и ясна картина за финансовото състояние на сметната палата. Въпреки това трябва да се съблюдават определени срокове, дори в случаите, в които те не са ясно посочени. трябва да бъде подобрена бройката на докладите, прияти в срок. Все още е небалансиран персоналния състав на Сметната палата, също така и по отношение на националността. Новият доклад трябва да съдържа препоръките направени по време на мониторинга и въздействието, които а, направените промени и въвеждането на вътрешен контрол са довели. Въпреки тези пропуски, предлагам а, Европейската сметна палата да бъде освободена от отговорност. Сега продължавам на чешки. Е, благодаря ви за вниманието. Е, доста комплексни бяха въпросите, които ви представих. Е, нека да благодаря още веднъж за това, че ми дадохте възможност да коментира моите доклади и да прочета коментарите на колегата Чернецки. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и коментари. Ще включа това, което чу от вас в измененията. Благодаря ви, че ми позволихте да смени реда, по който представих докладите. Благодаря ви много. Ja, vielen Dank, Frau благодаря, госпожо Ческова. Изказахте се и от името на колегата Чернецки. Изказахте се от негово име и миналия път. Не знам дали докладчиците в Сянка вече са имали възможности да разговарят с господин Чернецки в качеството му на докладчик. Опитът показва, че е добре докладчикът в сянка лично, а, извинете, докладчикът лично да разговаря с докладчиците в сянка. Вече за втори път в случая докладчикът ни не присъства на заседанието на комисията ни. В името на колегиалните взаимоотношения сме готови да намерим практически решения. Но вие самата нищо не можете да направите по въпроса, разбира се отправихте въпрос към мен в качеството ми на председател на комисията ни. Въпросът за освобождаването от отговорност на съвета вече от доста време занимава комисията по бюджетен контрол. През изминалите години парламентът не можа да освободи от отговорност съвета. Качеството си на председател на комисията ни съм разговарял с представители на съответните председателства, разговарял съм и с генералния секретар на съвета. В тези разговори съм посочвал, че парламентът не може да приеме действията от страна на съвета. Възниква въпросът какво можем да направим. Но преди да продължим да обсъждаме този въпрос. Нека попитам дали представителят на Ирландското председателство иска да вземе думата. Винаги имате възможност да участвате в нашите заседания, да се изказвате тук. Знаете, че парламентът е отворена институция. за това. С удоволствие ще ви дам думата, ако желаете да вземете отношение от името на Ирландското председателство. Както сега, така и по-нататък. Госпожа Ческова иска още веднъж да вземе отношение във връзка с освобождаването от отговорност на съвета. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви за възможността още веднъж да коментирам по този въпрос. Свързахме се с представителя на ирландското председателство. с молба да участва в нашето заседание. Казахме, че предстои да се обсъжда освобождаването от отговорност на съвета. Заявихме, че би било чудесно ако въпросите ни намерят отговор. Организирахме изслушване по темата. В него участва юрист, който заяви, че парламентът и комисията по бюджетен контрол нямат право да се намесват по този начин. Друг пък заяви, че при всички положения разполагат с такива правомощия, тъй като те са закрепени в договорите. Независимо от това какъв е отговорът, да или не, аз смятам, че ние имаме право да получим отговори на въпросите си по официален път. До момента не сме получили такъв отговор. Утре ще се състои среща, в която ще участвам по покана на Ирландското председателство. Това е неофициалната среща, за която споменах в началото. Надявам се, че от нея ще проистекат и резултати. Смятам, че Становището на комисията ни ще е същото, както и през изминалите години. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Мисля, че комисията след съгласуване с вас ще подкрепи усилията от изминалите години. Имам трима желащи да се изкажат. Първо господин Съдъргард. Øh, Благодаря, искам да се възползвам от е, тази възможност да подкрепя докладчика, що се отнася до отчетите на съвета. Съвсем очевидно е, че докато нямаме отговори на въпросите, които задаваме, няма да може да освободим от отговорност на тази институция. И това е съвсем е, очевидно. И искам да пожелая успех на докладчика за неформалното заседание утре. Но от тези неформални събрания обикновено нищо не излиза. Може би докладчика ще може да има информация, която да не използваме публично е, публично използване. само може да получи чаша кафе, там обаче едва ли нещо друго ще получи. И всъщност да, въпросът е да се отхвърли това освобождаване, това ще отговаря на нашите предишни предходни решения. Но, все пак, е, мисля, че, както вече го направихме миналата година, трябва да е, предвидим да не се удовлетворим само с задане на въпроси, но и също да получим отговор на въпросите, които бяха от миналата година. Това са принципни въпроси. И ще е добре да повторим тези въпроси. Аз не смятам, че съвета трябва да избягва такива запитвания, като просто си мълчи и не отговаря. А освен това искам да благодаря на докладчика. Тя отказа позоваването на джентлменското споразумение в предложението за доклад и това споразумение, което беше цитирано в първоначалната версия на доклада, това не е действителност. Това не е нещо, което съществува. Никога не е съществувало такова споразумение през 2009-2010 година ние водихме дискусии с съвета. Поискахме да ни представят документи, за да може да докаже съществуването на такова джентлменско споразумение. Но единственото, което ни дадоха е един документ, с който съвета се ангажира едностранно към парламента. Тъй, че аз съм много доволен, че позоваването на това джентълменско споразумение не се намира в нашата резолюция от тази година, както не беше и миналата година, тъй като става дума за споразумение, което не съществува. Danke, Sören. Als nächstes der Kollege Калфин. Колегата Калфин има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да направя няколко коментара за различни институции. Ще започна с Европейския надзорен орган за защита на данните. Подкрепям предложението на докладчика. Що се отнася до, до, до омбудсмана, бих искал настойчиво да подкрепя предложен. Uh, slowing down. I don't know whether it has to do with the budget. А, също така искам да коментирам сроковете, а, в които работи омбудсмана. Мисля, че в предстоящите години трябва да поискаме по-точни обяснения е, за тях. Мисля, че това не е повод да откажем освобождаването от отговорност, но трябва да отправим ясна препоръка. Що се отнася до економически социален комитет и комитета на е, регионите, нямам какво конкретно да кажа. Що се отнася до сметната палата, е, високо цена информацията, която имаме от външния аудитор. Надявам се Сметната палата да изпълни препоръките, дадени от PricewaterhouseCoopers. Има едно нещо, което, което трябва да започнем а, да обсъждаме, каква е ролята на специалните доклади и какво ще правим а, с тях, как те ще бъдат взети предвид. Мисля, че а, те трябва да се поставят във връзка с продукта, който изготвя Сметната палата. Мисля, че сме направили е, предложение. трябва да продължим работата по тях и може би да преразгледаме процедурите на парламента в тази връзка. Що се отнася до съда, Бих искал да благодаря за писмените отговори, които получихме от съда след предишната дискусия. Повечето от тях са напълно задоволителни, например за използване на информационните технологии и предоставянето на информация от съда, също така и за индикаторите за работа. Друг въпрос, който има нужда от общо разяснение, са използван, използването на юристите лингвисти в Люксембург или дистанционно. Отговора от съда, честно казано, разбирам каква е тяхната логика, но те казват, че е, лингвистите, юристи трябва да бъдат близо до Люксембург или в Люксембург. Няма друг начин за изготвяне на преговорите. Мисля, че това е въпрос, е, по който трябва да поработим още малко. Ще се отнася до Европейската служба за външна дейност, чух коментарите на господин Чернецки. Искам обаче да ви обърна внимание на няколко неща. Разбира се, ние ще направим през следващите дни конкретни предложения, но тези въпроси са следните. Първо трябва ясно да кажем, че броя на случаите, в които са констатирани несъответствия от е, е, е, Сметната палата е минимален и ос... трябва да имаме предвид, че това е първата година, в която Европейската служба за външна дейност работи. що се отнася до степента на а, освояване, а, както в а, основния офис, така и в делегациите, а, освоемостта се увеличила на 97% и това трябва да се има предвид и трябва да се запише в финалната версия. А, имаше и въпрос. А, въпрос с класовете, степените. А, готов съм да говорим по тези въпроси. Мисля, че няма общо нарушаване на правилата, а, когато става дума за а, повишение. В доклада има също така и един текст. А, касаещ за обучението на персонал. Трябва да имаме предвид хората, които работят там. Ако ги попитаме дали имат нужда от допълнително обучение, разбира се, всички ще кажат да. когато казваме, че имаме усещането, че е, е, служителите имат нужда отново е, от допълнително обучение. Е, казваме общо известен факт и този текст трябва да бъде заличен. Също така ми се струва напълно нормално да имаме различни критерии за определяне на административната степен на ръководителите на делегации. Също така има текстове, които се отнас до регионалния баланс, новите страни, членки. Мисля, че трябва да имаме предвид начина по който беше създаден службата най-вече с хора, които вече работеха в европейските институции си и бавно а, процента на назначените от националните дипломатически е, служби е, се увеличава. За сега, сега техният дял е една трета. А, трябва да видим обаче във всеки случай тенденцията към увеличаване и да я насърчим. И няколко думи във връзка с съвета. Не мога да кажа нищо по-различно от това, което сме обсъждали многократно а, а именно, че съвет трябва да представи необходимата а, информация, а, така че просто в рамките на процедурата за освобождаване на отговорност няма как да не се представи тази а, информация. Дори ние, парламентаристите, да я искаме, гражданите ще я поискат. И аз се чудя, господин председател, а, дали не е добре да отнесем този въпрос към друга институция, например към сметната палата, за да, не за да получим а, различно правно мнение, но да, да се допитаме до а, други институции, за да, за да не разясни те каква е ролята на парламента а, в процедурата за освобождаване от отговорност. А, е, лично аз не се чувствам комфортно, когато задаваме въпроси, а съвета не отговаря. Аз също съм за отлагане на освобождаването от отговорност. А, би ми се искало да работим по решаването на този проблем. Ако ние не можем да го направим сами, нека да потърсим а, а, арбитър, например, съда, за да каже кой каква роля играе в тази процедура. Ja, vielen Dank. Als nächstes Jean-Pierre Audi. Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя нашия докладчик по, за тази тежка работа, да съсредоточи всички тези доклади, да ги събере. А що се отнася до служаването от отговорност на съвета, се насочваме към отлагане на освобождаването от отговорност на съвета. И ще... Всъщност искам да разбера чисто технически какъв е мотива за отказ за освобождаване на съвета и защо се дава на е, освобождаване на Европейския съвет. Защото ако това са 50-те или въпроса, дали означава, че Европейския съвет е отговорен от тези 51 въпроса, а не съвета. Искам да разбера защо, защото съм все пак част от тези, които считаме, че инстанцията, която контролира съвета и Европейския съвет и комисията и всичките инстанции, това е съдебната палата и бих искал да зная какво е становището на съда по този въпрос защото като гледам какъв е доклада на Сметната палата, която е всъщност нашата, нашия инструмент, институцията, която извършва аудиторската дейност, няма нищо. Всъщност има някакъв, някакво обществена поръчка за закупуване на военни униформи. Няма нищо. Има 200-300 страници относно Европейската комисия и ще освободим Европейската комисия, пък за съвета няма нищо. И вече години се водят такива дебати. Ако получим, ако решим отлагане, което неизбежно ще доведе до отказ през месец октомври, трябва да има някаква санкция или срещу персонала на съвета. Ще ми се да проведем един обмен на мнения, за да видим как ще продължат нещата. И въпросът, който задам нашия докладчик е защо се освобождава от съвета, Европейския съвет, а не съвета, дали защото един е отговорил на 51 въпроса или не. Köszönöm szépen Odi úr hozzászólását. Elnök úr néhány perces távollétében. Благодаря на господин Оди за изложението му. От тук нататък ще замествам нашия председател. Думата има господин Гайер. Благодаря, господин председател. Ще направя две бележки. Първо, приемам изцяло предложенията на госпожа докладчика. Господин Калфин вече взе отношение от името на нашата политическа група но искам да се спра върху два момента. Знам, че не можем да ги обсъдим окончателно днес след обед. Бе проведено изслушване по въпроса с участието на експерти. Експертите не бяха на едно мнение що се отнася до освобождаването от отговорност на Съюза, на съвета, извинете, от страна на Европейския парламент. Но експертите бяха на едно мнение по въпроса за достъпа до документи. Всички те заявиха, че Европейският парламент трябва да получи достъп до съответните документи при освобождаването от отговорност. Що се отнася до освобождаването от отговорност на съвета, в миналото сме обсъждали доколко можем ефективно да се възползваме от тази процедура като оръжие. Можем да спорим по този въпрос, но мисля, че всички можем да се обединим около становището, че съветът трябва да осигури прозрачност. Експертите, участвали в изслушването, също единно застанаха на това становище. И за това би ми се искало да проучим възможностите за сезиране на Европейския съд, не по отношение на ролята ни в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, а по отношение на прозрачността от страна на съвета. Ако сезираме съда на основание ролята ни в рамките на процедурата, то това може да доведе до неочаквани проблеми, от които нямаме нужда, но мисля, че можем да го сезираме във връзка с прозрачността. Към момента имаме немалко въпроси, които трябва да обсъждаме с съвета, например по отношение на бюджета, на финансовото управление, на по-доброто разходване на средствата. И в този момент можем да сезираме съда именно по въпроса за това, дали следва да ни се предоставят от страна на съвета документи. Все пак трябва да се има предвид, че представляваме гражданите. Втората ми бележка се отнася до Европейската сметна палата. Проблематично е според мен, ако нашата комисия се обяви за единствено компетентната институция по всички финансови въпроси, в това число и въпроси свързани с трудовото възнаграждение. В миналото ми се искало да внеса изменение във връзка с освобождаването от отговорност на Европейската сметна палата, но съм се въздържал. Става дума за следния въпрос. В медиите се твърди, че в кабинета на досегашния член от България е имало много сериозни случаи на турмоз. и доколкото разбираме, е било взето решение да не бъде сезиран съдът. Би ли следвало обаче длъжностни лица на Европейския съюз да се оставят да бъдат подлагани на подобен турмоз? Това е един въпрос, който ме занимава като социал-демократ. За мен възниква въпросът как Сметната палата смята да подходи към подобни случаи. Не би ли следвало да се създадат органи за подаване на жалби, органи и структури в институцията, към които могат да се обърнат служителите на институцията, органи, които третират отделните случаи, спазвайки принципа на поверителност, без от това да проистичат негативни последици за кариерното развитие на засегнатите служители. Господин Скилакакис. Е, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за усилията, които е положил. По въпроса за съвета нямам какво да добавя. Съгласявам се с изказалите се преди мен. Не можем да ги освободим от отговорност при това положение. Ще видим какво ще стане. Що се отнася до службата за външна дейност, мисля, че подробно сме обсъждали този въпрос при предишни поводи. Искам само да почитая, че службата за външна дейност има вътрешна инспекция. която докладва за това, което се случва. Тези доклади а, са обект на нашия интерес. Също така от тях се интересува и сметната палата. Ние трябва да ги огледаме по-подробно, тъй като тази служба сега започва а, дейността си. И трябва да изясним въпроса каква част и каква дълбочина можем да разглеждаме тези доклади. Във връзка с Сметната палата искам да почитая че има значително увеличаване на броя на нерешените а, е, случаи. Този въпрос е много важен, тъй като това увеличаване на броя на висящите дела а, означава и правна несигурност по отношение на европейското законодателство. Това трябва да го имаме задължително предвид, тъй като а, е важно, засяга економиката на всички държави и изобщо много неща зависят от това какви са решенията на съда. Трябва да направим нещо по този въпрос или поне да го обсъдим по-подробно. За сметната палата искам само да подчертая, е, че има нарастващо недоволство от работата на външните експерти, използвани от е, Сметната палата. Е, бих искал, ако е възможно, докладчика да даде по-детална информация по въпроса защо се е увеличило това недоволство. Това е въпрос, по който трябва да поработим. Относно економически и социален комитет има един въпрос, който също трябва да разгледаме по-детайлно. А именно въпроса за а именно въпроса за персонала нет от комитета и проблемите в процеса на това наемане. И накрая няколко думи за Европейския омбудсман. Съгласен съм с колегите, че трябва да видим защо защо ни е необходимо повече време да разгледаме случая на Европейския омбудсман? А, проблема в недостатъчния бюджет ли, е в страните членки ли или в начина по който работи омбудсмана? Ето това са въпросите, които по-подробно трябва да разгледаме. В общи линии съм съгласен с докладчиците и техните препоръки. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор Тамаш Дойч. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök úr, elsőként is eh, szeretnék a jelen. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на присъстващите и неприсъстващите, е, изказали се. Искам да се върна на това, което каза господин Рубиш в началото на днешното е, заседание. Имайки предвид колко е комплексна темата, трябва да изберем колкото може по-концентрирани е, формулировки. За това няма да се изказвам по въпросите точките, по които съм съгласен. Има някои изменения, които бих искал да внеса. Те не са кой знае колко значими, така че и за тях няма да говоря, тъй като има малко време. Няма да повтарям онова, което вече беше казано от преждоговорившите. Имам четири коментара да а, направя. Първо, искам да започна с, с съвета. намирам поведението на съвета за несериозно. Може би се изразявам твърде силно, но мисля, че описвам точно поведението, което се позволява съвета от известно време. От три години и половина съм в Европейския парламент. Нямам кой знае колко голям опит, но въпреки това се съмнявам, Съмнявам се, е, че е, става дума за е, политическата позиция на съвета. Знаем каква е констелацията. Ван Ромпой е постоянен представител на съвета. Още преди да бъде създадена тази длъжност, поведението на съвета не беше коректно и то продължава да е такова. Не е правилно на всеки 6 месеца да имаме различен председател на съвета. Знаем каква е ситуацията, въпреки това поведението на съвета не се променя. на пленарните заседания и пред нас те непрекъснато повтарят, че искат да променят начина по който се държат и работят, но не го правят. европейските избиратели започват да крещят, така да се каже, започват силно да недоволстват а, от а, бюрокрацията в съвета. Поведението на съвета е израз на неговата бюрократична същност. Тоест, имам едно чисто бюрократично а, поведение, което а, не е на нас не ни е достатъчно. А, а, стига толкова, мисля аз. Достигната е границата членовете на този парламент, избрани от избирателите, биват разигравани. А, мисля, че имаме положение, което и децата в детската градина щяха да решат по-добре. И с... надявам се в един момент да излезем от европейската детска градина и да минем поне в основното училище във връзка с освобождаването от отговорност на съвета. Що се отнася до Европейската служба за външна дейност, ще кажа няколко думи, свързани с недвижимите имоти, защото мисля, че това е най-важният въпрос. Тук трябва да се предложат изменения към проекто текста. Първо, мисля, че госпожа Ештън и шефа на кабинета и, и а, обещаха, че ще дадат достъп на членовете на парламента до договорите за недвижимости. Нещо, което обаче все още не се е случило. Би било добре обаче, ако те спазят своето е, обещание преди да изтекло срока за внасяне на измененията. Защото е хубаво, след като трябва да се изкажем по тези договори, да сме ги виждали. Второ, за мен е абсолютно недопустимо службата за външна дейност да провежда вътрешен а, контрол и да оценява собственото си управление на недвижими имоти и да ни казва, че ние няма да получим достъп до документацията и до материалите. За мен е, ситуацията, този подход е смешен. Когато става дума за управлението на недвижими имоти и контрола на това управление, документацията трябва да ни бъде в помощ. Затова аз настоявам да получим достъп до въпросната документация. И още един а, коментар. А, не особено успешна формулировката в доклада, че заплащането на служителите на Европейската служба за външна дейност трябва да съответства на заплащането на служителите на ООН. Мисля, че това ще означава драстично увеличение на заплатите. Принципно да, но не в настоящия момент. Що се отнася до Сметната палата, мисля, че документа, който сме получили от Сметната палата, показва, че там съществуват доста несъответствия по отношение на националната принадлежност на членовете на Сметната палата. Това трябва да се поправи. И сега ще се върна към това, което каза господин Скилакакис. Когато говорим за Европейския съд, той каза, че голям броя на неразрешените е, дела. Ние трябва да следим за това Европейския съд да може добре да си върши е, работата. И е, аз смятам, че съда има нужда от повече сътрудници. Това, разбира се, ще струва повече, но ще си струва да похарчим тези пари, вместо да се съгласим с недостатъците поради недълновидната ни политика за реализиране на економи. Така че съм съгласен с колегите. Благодаря за възможността да се изкаже. Благодаря на колегата Тамаш Дойч, госпожа Гресле. Ще започна в обратен порядък. Европейската сметна палата и случаите на турмоз на работното място. В случая е бил сезиран съдът, като обвиняем е, е била Европейската сметна палата, а не госпожа Санделова. Ще продължа с съвета. Колегата Уди винаги е бил с особено мнение в НП. Казвам това и по адрес на Тамаш. Не можем да освободим от отговорност съвета при положение, че той не ни дава необходимата информация. Мисля, че наистина трябва да изискаме от съвета да изясни този въпрос. Ако не желая повече да отпуска средства, то нека поне разреши проблемите, с които се занимаваме вече от години. Всъщност взех думата, за да говоря за Европейската служба за външна дейност. Госпожа Ческова нищо не може да направи по въпроса, но аз бях малко разочарована, честно казано. За пръв път освобождаваме тази служба от отговорност и мисля, че трябва да правим разлика между структурата на централата и структурата на делегацията. Има разлики между тези две структури. В доклада има много добри предложения, но според мен са малко объркани. Отправям към вас този коментар като препоръка за бъдещата ви работа. Загрижена съм във връзка с това, че вътрешният контрол, извършван от Европейската служба за външна дейност, следва да доведе до промени в финансовия регламент една от причините, поради които отделихме службата за външна дейност от комисията, бе да осигурим прозрачност по отношение на сметките Ръководителят на делегация в момента разполага с правомощия за освояване на европейски средства на място. И към момента, според предложението е тези компетенции да се предават на място. Проблемът е, че структурите по места са неефективни. На места ръководителят на делегация е единственият служител – но какъв е смисълът от подобни делегации? Или трябва да ги закрием, или трябва да им предоставим такива ресурси, че да могат да си вършат работата. Не мисля, че делегация представлявана само от председателя си може да си върши добре работата. Може също така административният бюджет да бъде вменен към компетенциите на комисията, т.е. комисията може да управлява административния бюджет по места на службата за външна дейност. Но как тогава пред нас следва да се отчита службата за външна дейност? Как може тя да се отчита при нас при положение, че административният ти бюджет се управлява от комисията? И според мен това са много тревожни промени, тъй като поставят под въпрос процедура по управление на европейския бюджет, която се прилага вече в продължение на 50 години. Не мога да разбера защо политиците обръщат внимание на дребните детайли, без обаче да вземат предвид цялостната картина, цялостната процедура. Колегата Калфин направи няколко шеги във връзка с професионалното обучение. Господин Чернецки пък заяви, че за първ път сме получили 136 доклада от отделните делегации. И в тях 57% от посланниците посочват, че сътрудниците на делегациите не разполагат с достатъчни квалификации, за да изпълняват задълженията си. И това според мен е един тежък проблем, който трябва да бъде решен. Проблем свързан с принципния въпрос за това как тази служба си върши работата и разполага ли с достатъчно квалифициран персонал. За пръв път получихме доклади, изготвени от посланниците, от ръководителите на делегации. Би ми се искало да анализираме по-подробно тези доклади. Но, за съжаление, нямахме тази възможност, тъй като те бяха в формат PDF и нямахме възможност да ги преобразуваме в формат Excel. Трябва обаче в бъдеще да можем по-точно да анализираме тези доклади. Господин Калфин заяви също, че не е достатъчен броят на служителите, набирани от националните дипломатически служби. Бе договорено от националните дипломатически служби да бъде набирана една трета от персонала. Когато се обявяват незаети длъжности в тази служба, имам чувството, че още от самото начало вече се знае кой ще ги заеме. Имам чувството, че длъжностите се заемат възоснова на лични контакти – а в Европейския съюз се залага на състезателния принцип на провеждането на конкурси. Този принцип обаче не въжи при набирането на служители от националните дипломатически служби за служители на службата за външна дейност. Мисля обаче, че той трябва да се прилага. Отправям този коментар към колегата Калфин. В някои делегации вече 39% от местата в категория АД са заети от служители от националните дипломатически служби. Това надвишава първоначално предвидената бройка, която възлизаше на една трета от служителите. Говорим постоянно за повече Европа, но доколко прилагаме общоевропейските принципи в службата за външна дейност? Защо трябва да допускаме държавите членки да се възползват от тази служба така, както си поискат? Защо не въвеждаме общо европейски критерии, които да прилагаме в рамките на уеднаквена процедура? При всички положения, както каза колегата Дойч, ще внесем още изменения по този въпрос, за да може текстът наистина да бъде усъвършенстван. Благодаря и колегата Андреасен. Thank you, Chair. Um, I would like to... Благодаря. Аз искам да е, говоря за Европейската служба за външна дейност и съвета. Първо за Европейската служба за външна дейност. Бяха направени много коментари, с които аз съм съгласна, но а, е, се безпокоя, че е, се казва, че броя на установените наредности е незначителен и затова можем да ги освободим от отговорност. Съжалявам, но Европейската служба за външна дейност е нова институция, по отношение на която ние трябва да бъдем по-взискателни и по-стрикни. Трябва да искаме от тази нова служба да упражнява ефективен контрол, за да избегнем грешките, които сме допускали с другите институции в продължение на годините. Аз не се чувствам добре, когато стартираме дейността на една институция и вече имаме проблем проблеми с обществените поръчки, плащанията към служителите и така нататък. Въпреки, че броя на служителите е ограничен. Имаше а, имах, а, имам проблем с това, че имаме е, голям пренос на бюджетни кредити към следващата година. А тук става дума за нова институция. Мисля, че трябва, може би, да говорим не за наредности в процеса, а за ефективност на дейността на съответната институция. А у нас институция, която трябва да бъде особено ефективна, е Европейската служба за външна дейност. Аз не бих била съгласна да освободим Европейската служба за външна дейност от отговорност. Аз бих поискала от баронеса Аштън да изготви план за това как тя възнамерява да се справи с администрацията в тази служба за външна дейност и как тя ще гарантира а, ефективната дейност, след като през първата година не се е справила и за да не се повтарят грешките. Що се отнася до съвета, много дълго време обсъждаме освобождаването на съвета от отговорност, откакто съм в парламента, дори може би от преди това. Как да стигнем до практическо решение? Първо, не съм а, видяла в доклада на Сметната палата а, такава критика, каквато съм виждала за други институции. Така че тук трябва да внимаваме и да бъдем справедливи. Защо толкова а, нападателно критикуваме съвета, само защото те не са ни отговорили на 52-та въпроса? Мисля, че трябва да бъдем по-внимателни. Мисля, че а, има дефицити в други а, институции, които не са по-малко важни от тези в а, съвета. Аз не знам, когато дискутираме със съвета, дали сме готови да отворим пред тях четоводната документация на а, парламента. Мисля, че а, техния а, аргумент за това, че не ни отговарят а, на въпроса, а, е, че ние не им представяме нашата счетоводна документация. Защо не го правим? Питам аз. И трето, До този момент ние сме отказвали освобождаване от отговорност и нищо не се е случило. Какво чакаме да се случи за в бъдеще? Ние сега можем да откажем а, освобождаване от отговорност за 2-3 години и на тях а, а, и те няма да се разтревожат особено. Защо да не им спрем финансирането? за административни разходи, докато не ни представят счетоводните си документи. Защо не можем да решим а, да им спрем финансирането за административни разходи, за оперативни разходи? Защо не можем да а, предложим такова едно решение? Благодаря. Благодаря, госпожо Арсен. Жан-Пьер Оди поиска думата още веднъж. Позволявам си само да кажа, че най-вероятно няма да можем да обсъдим до край този тежък въпрос, но през миналите години бяхме избрали едно добро решение. Ние сме за прозрачност и по отношение на нашия бюджет – Що се отнася до това парламента е доста по-прозрачен, защото сме участвали във всякакви дискусии, сме отговаряли на всякакви въпроси, но разбира се, въпроса е, може да се осветли от различни агли. Госпожа Ческова постави въпроса за правната позиция. Тук в парламента организирахме уркшоп по този въпрос, където беше осветен въпрос от различни агли. По един обаче правен въпрос всички юристи, които бяхме поканали, бяха на едно мнение, а именно, че парламента има безусловното право да получава отговор на въпросите, които е, е, е задал. И тук е, застава въпроса дали ако не успеем да постигнем това, което искаме, въпросът не трябва да бъде отнесен до съда. А, с оглед на напредното време ще предложа да разгледаме още една точка от дневния ред. Първо Жан Пьероди. Само едно предложение, господин председател. Аз съм за това да се прилага правилото. Но това, което очакват гражданите, парламентът е тук, за да контролира изпълнителната власт. Аз ви чух, че казахте, че ще извикаме председателя на парламента. Защо господин Ван не може да ни каже какво е неговото виждане за Европейския съвет? Що се отнася до ирландското председателство, аз не знае дали Виктор Орбан и Донald трябва да поканиме, защото а иранското председателство може да ни каже какво е тяхното виждане, защото те управляват служителите и служителите казват, за да може да си вършим работата. Тук изчезна микрофона. Ja, also nur zur Information. Also ich habe als Vorsitzender за ваша информация в качеството си на председател на нашата комисия. Се опитах да се свържа с председателя на съвета, господин Ван Ромпой. Разговарях с него. Говорихме за средносрочната финансова рамка и финансовото планиране но господин Ван Ромпой любезно ми припомни, че е председател на Европейския съвет, а не на съвета, т.е. не отговаря за процедурата по освобождаване от отговорност. За нея отговаря настоящото председателство, ирландското председателство. Разговарях и с господин министър Хейс Обърнах му внимание на този въпрос, който все още не е разрешен. Миналата година докладчик бе госпожа Яла Сендер, сега докладчик е госпожа Ческова. Не е допустимо докладчиците ни, председателят на Комисията по бюджетен контрол, да не могат да се обръщат към съвета. Но има конфликт от правна гледна точка – конфликт, който се отразява и върху други въпроси, които са все още нерешени. Въпроси между двете институции. Трябва по това разискване да застанем на ясна позиция. На следващ етап трябва да се опитаме да проведем преговори преди да сезираме съда. Това е моето виждане като председател на нашата комисия, но тази година докладчикът също ще може да окаже много голямо въздействие и ще имаме още други възможности да разговаряме и с нея. Госпожо Ческова, имате думата за заключение. Благодаря, господин председател. Казахте точно това, което Исках да кажа и аз, може би, с малко по-различни думи. Радвам се, че почти всички колеги в известна степен ме подкрепят. На специално проведеното изслушване говорихме за правния аспект на въпроса за нашата роля при освобождаването от отговорност на съвета и на Европейския съвет. Ясно е, че нашата комисия може да отправя въпроси, на които трябва да получи отговор. Дори и да не се предоставя такава информация на нас, тя би следвало да се предоставя на обществеността, тъй като европейските институции освояват средства на дънакоплатците. Жан-Пьер Оди попита защо е освободен от отговорност Европейският съвет, но не и съветът. Първоначално ми бяха възложени два доклада. Единият за освобождаването от отговорност на Европейския съвет и другият за освобождаването от отговорност на съвета. Междувременно правната служба излезе с становище, бе заявено, че за освобождаването от отговорност за 2011 година е необходим само един доклад. Възоснова на тази препоръка изготвих само един доклад, а не два, както бе предвидено в началото. От 2012 година нататък ще се изготвят два доклада. Един за Европейския съвет и един за съвета. Тогава вече не аз ще съм докладчик и това ще зависи и от решения, които ще бъдат взети в бъдеще във връзка с новия финансов регламент. Към момента Следва да се изготвя само един доклад и за двете институции. Благодаря ви за изложените становища. Благодаря ви за подкрепата. Аз съм в скромната си роля на докладчик, но тук в комисията ни трябва да работим заедно. Високо оценявам позицията на нашия председател възоснова на неговата позиция и ние ще можем да изложим становището си по време на преговорите. Трябва да сме възможно най-единни. Утре ще се срещна, както казах, с представителите на Ирландското председателство. Председателят и аз имаме планове по отношение на тези разговори със сигурност те няма да останат само на неофициално ниво. Що се отнася до службата за външна дейност, не на мен е възложен този доклад, по него работи колегата ми, затова ми е трудно да взема отношение по него. Що се отнася до моя доклад, в него се съдържат някои елементи, свързани с службата за външна дейност, но само що се отнася до бюджетни кредити, прехвърлени от бюджета на съвета към бюджета на службата за външна дейност. А що се отнася до 411 и 80 милиона евро, Аз визирам тези две суми само в контекста на бюджетните кредити, прехвърлени от бюджета на съвета. Миналата година, когато обсъждахме освобождаването от отговорност на съвета, говорихме и за отделянето на сметките на съвета от тези на комисията и не стигнахме до много ясни заключения. Затова се радвам, че се спряхме върху този въпрос. други институции, като Економическия и социален комитет, Омбудсмана, Европейската сметна палата, Европейският съд. Надзорния орган за защита на данните. Всички тези институции са обект на проверка от страна на Европейската сметна палата. Те присъстват в доклада на сметната палата. В него е отправена много малко критика, с изключение, може би, на економическия и социален комитет и процедурите по назначаване на персонал там. Получихме отговор на въпросите си, отправени към всички останали институции, за което благодаря на техните представители. Двама-трима колеги говориха и за Европейския надзорен орган за защита на данните и за омбудсмана. Един от вас каза, че продължителността на процедурите по извършване на проверка все повече се удължавам. Проблемът е, че що се отнася до омбудсмана, много малко граждани го сезират. Затова предлагам няколко мерки за популяризирането на тази институция. Бе направен и коментар за Съда на Европейския съюз. Аз не работя по този доклад, но нека спомена, че тази институция има своята значимост. Там са установени определени традиции. Така че разходите не са от значение. Да се надяваме, че ще бъдат внесени писмени изменения. Те със сигурност ще са ми полезни. Получавам и отговори в писмена форма, понякога с известно закъснение. Аз самата ще внеса изменения. Надявам се и предполагам, че господин Чернецки ще подходи по същия начин. Да се надяваме, че той ще получи всички ваши коментари и предложения. Да се надяваме, че взех отношение по казаното от всички ви. Благодаря ви за участието. Отново представлявах колегата си, който днес отсъства. Благодаря ви за участието и че отделихте от времето си. Благодаря ви, госпожо Ческова. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата освобождаване от отговорност на агенциите. Давам думата на докладчика господин Гербранди. Yes, much, um... Благодаря, господин председател. Мисля, че ще работим до 19.30, така ли е? Добре. Ще видим до къде ще стигнем с 30 и няколкото агенции, но ще направим каквото можем. За да освежа паметта ви, ще ви кажа, че говорим за агенциите, които освояват милиарди 300 е, милиона всяка е, година. Една част от тях са публични средства на Европейския съюз. Броят на агенциите е значително нарасна през последните 10 години. Преди 10 години започнахме с 3 агенции, сега имаме повече от 30. Виждате, доста се е разраснал броя на агенциите. Преди да а, започна с хоризонталните си индивидуалните доклади, искам да благодаря на агенциите за тяхното сътрудничество. Тук а, трябва да кажа, че не бяха намерени никакви съществени нередности. А, така че като цяло бихме могли да бъдем доста доволни от начина по който се управляват нашите агенции. Има някои специфични въпроси за отделни агенции и някои, няколко теми за моят хоризонтален доклад, които искам да споделя с вас. Ще започна с това, че аз подчертавам важността на независимостта на агенциите. Те а, а, бяха създавани възоснова на работата, свършена от Европейската комисия, за да може същата тази работа да бъде свършена по независим и прозрачен а, начин. Съществуват опасения, че тази независимост не е достатъчно гарантирана в някои случаи. Това проистича от начина по който комисията се отнася към някои от тези агенции, но и на някои системни проблеми в управителните тела на тези агенции, в които са представени все още всички страни членки. в някои от агенциите представителите са представители на националните агенции и има конфликт на интересите между националните агенции и Европейската а, агенция. Така че на интереси а, трябва да имаме предвид и конфликта на интереси между управителното тяло на агенцията и самата агенция. Има е, друг един пример за е, трите агенции за финансов надзор. Международния Международния валутен фонд е, каза, че тяхната независимост трябва да бъде гарантирана по-добре, отколкото до този момент. Второто, което искам да кажа, е във връзка с ефективността на агенциите. Знам, че този въпрос е доста чувствителен в страните членки. Но само за 10 години брой на агенциите нарасна от 3 на 30 и имаме малко агенции, които са наистина малки по размер. За това ми се иска да обсъдим в нашата комисия пътната карта на Европейската комисия за бъдещето на агенциите. И ако може тази пътна карта да съдържа а, а, интегрирането на отделните агенции в една или най-малкото по-тясното сътрудничество между агенциите. Бих искал да предложа да препоръчваме на агенциите да назначат отделен координатор за прилагане на пътната карта, защото задачата е голяма. Имаме 40 агенции и агенцията, която председателства мрежата на агенциите, по дефиниция не е независима, защото и тя е агенция. би било добре, ако натоварим бивш изпълнителен директор на агенция с координиране на работата по пътната карта. Третото, което искам да кажа в моя хоризонтален доклад, се отнася до административната тежест, с която трябва да се справят агенциите. По време на нашето изслушване с агенциите дадох един пример, който нарекох Coffee Gate – а, и огромния набор от документи, с които трябваше да се е, справи е, директор на една агенция, докато аз пих едно кафе при него. Същото се отнася до процедурите за назначаване на сътрудници. Агенциите, за разлика от комисията, нямат десетки хиляди сътрудници. Те може би трябва да променят своите процедури за назначаване на служители, за да може да я адаптират по-добре към своя размер и своите задачи. Още един въпрос, който обсъдихме по време на изслушването. А, насоките на ОСР не са съвсем подходящи за агенциите. Тези насоки е, говорят единствено за служители, но много от агенциите използват външни експерти, които не се покриват от е, е, насоките. Както чух от комисията и както е записано в пътната карта, а, ние би трябвало да разработим свои собствени насоки, за да избегнем бъдещи конфликти на интереси. И последното, което искам да споделя с вас, а, засяга връзката между парламента и агенциите. А, ние имаме наши представители в управителния съвет е, имаме членове на парламента за връзка. Например, аз съм депутат за връзка с Агенцията за околната среда. Трябва да огледаме по-внимателно този въпрос, за да може да подобрим нашата връзка с агенциите, не само за да повишим тяхната демократичност, но и за да можем да ги използваме по-добре в е, парламента. Сега преминавам към отделните доклади за а, агенциите. Както казах в началото, няма съществени нередности, констатирани от а, а, Сметната палата. Сметната палата има а, квалифицирано мнение а, относно Организацията за превенция и контрол на заболяванията. Виждам, че тази агенция работи за прилагане на препоръките и аз не виждам причина за отлагане или отказването на освобождаването отговорност към този момент. Та, другата агенция, върху която ще се концентрирам, е полицейския колеж. Миналата година доста често сме обсъждали полицейския колеж и сме наблюдавали тежки проблеми в миналото. Голяма част от тях вече са разрешени, защото те имат нов изпълнителен директор. Нови проблеми обаче се появяват. Някои от тях са свързани с това, че те трябва да напуснат своята сграда през 2014 година и мисля, че това е добра възможност да се говори за преместване на полицейския колеж в Хага, за да бъде по-близо до Европол. Въпросът е дали те трябва да се интегрират с Европол е, предстои да бъде е, е, обсъден. Има обаче добри аргументи, най-вече свързани с ефективността за преместването им в Хага. Друга агенция, която искам да спомена, е Агенцията за основните права. Наблюдавахме през изминалите няколко години множество проблеми от персонално естество. Наблюдавахме, че има отделни служители, които имат проблеми с управителното тяло. Бих следил внимателно този въпрос защото като че ли не става дума само за няколко отделни случая. Свързах се с Агенцията за основните права и те, разбира се, се опитват да ме убедят в обратното. бих препоръчал на комисията, когато се говори за въпроси, свързани с пазара на труда, да се помисли за сътрудничество. Има три малки агенции, които работят в една и съща сфера и според мен ще бъде добре, ако тези агенции заработят в по-тясно сътрудничество. И накрая съм обърнал внимание на три агенции за финансов надзор, защото за първи път в нашата процедура за освобождаването отговорност говорим за такива агенции. Когато се свързах с агенциите, с ам, Сметната палата, знаем, че има случаи на двойно финансиране от европейския бюджет и е, страните членки. Е, тази агенция обаче работи добре. И накрая не бива да забравяме и съвместните предприятия, които също са обект на процедурата за освобождаване от отговорност. Техният бюджет е по-висок от е, бюджета на всички агенции е, е, заети заедно. 877 милиона беше техният бюджет през 2011. Това се дължи на факта, че е, големи суми от печалбата на натрупана от тях също е част от тяхното е, финансиране. 11 е, милиарда евро е техния бюджет за целен период на съществуване, така че е, те заслужават нашето сериозно внимание. От е, Сметната палата получихме няколко квалифицирани мнения. Е, които се отнасят е, най-вече до това, че има голям брой транзакции с, е, към отделни а, компании а, а, и а, е затруднено наблюдението на тези трансфери. Друг а, проблем е, е свързан с е, ниския процент на бюджетни кредити за плащания. Трябва, и трябва да видим дали съвместните предприятия ще бъдат в състояние да изпълняват собствената си програма до 2017 е, година. Има един въпрос, по който се нуждае от повече информация – и той касае факта, че в Гърция проектите Артемис и Ениак би трябвало да получават финансиране от Гърция, но те получават това финансиране от структурните фондове. И питам Европейската сметна палата и е, Европейската комисия е, дали могат да ми обяснят е, по-задълбочено това. Имайки предвид огромните суми, които се е, изразходват от съвместните предприятия, имайки предвид е, тяхната публична част на е, структура, имайки предвид факта, че публичните финанси са ограничени, бих искал да поискам от Сметната палата специален доклад за тези съвместни предприятия, който да отразява най-вече изпълнението на европейските програми. Благодаря на докладчика. Има един желаж да се изкаже. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. За да не губим време и да имаме време за разисквания, ще започна веднага по същество. Въпросът ми е следният. В какво се състоят същността, основните компетенции, основните функции на парламента, що се отнася до освобождаването от отговорност на агенциите? Основната задача на парламента е да упражнява строг контрол върху разходването на средствата на дънакоплатците. Има и още няколко аспекта, които са много важни, а именно конфликтът на интереси и прозрачността. Чували сте за това и преди, но нека ви дам няколко примера като ще се позова както на хоризонталния доклад, така и на текстовете за Европейската агенция по околна среда и за органа за безопасност на храните. Първо, хоризонталният доклад, който е в известен смисъл и основният документ. В точка 19 се заявява, че за съжаление, съгласно констатациите на Европейската сметна палата, към момента на приключването на специалния доклад през октомври 2011 година нито една от агенциите не е въвела ефективна система за управление на конфликт на интереси. Е, Агенцията по околна среда и органа за безопасност на храните са въвели по-ефективни системи за управление на такива конфликти. Заявява се само, че органът за безопасност на храните е въвел по-развита система за управление на конфликт на интереси. Според мен това обаче не е повод за удовлетворение. Защо? Европейският орган за безопасност на храните е визиран в член 7 и член 9, точка 2. В член 7 се заявява това, което ви цитирах току-що. Заявява се също, че вече са разработени, напреднали, развити политики за управление на конфликти на интереси. Тук говорим за освобождаването от отговорност за 2011 година. Същевременно със сигурност знаем, че в редица случаи след 2011 година няма никакви доказателства за по-ефективно управление на конфликтите на интереси в органа за безопасност на храните. Миналия август имаше един случай, свързан с Международния институт по естествени науки, член на управителния съвет на органа за безопасност на храните, същевременно бе и член в този институт. Органът получи въпрос във връзка с това и отговорът му бе, че към него се прилага нова политика за самостоятелност на дейността му. С други думи, фактът, че един и същи човек членува в управителния съвет на органа и в друга научно-изследователска структура се вписва в самостоятелността, независимостта на политиката на тази агенция. Данакоплаците биха се запитали какво изобщо означава тази политика на независимост. Независима ли е тя въобще? И ако ние не отговорим на този въпрос, то кой друг би следвало да му отговори? През ноември 2012 година бе извършена оценка на риска на геномодифицираните насекоми. В този процес участваха немалко учени, които си сътрудничат и с Oxitex, дружество, което работи в областта на генномодифицираните насекоми. Докладите Люмонт бяха изготвени от работна група в органа за безопасност на храните. Осем от деветимата членове на тази група имаха пряка връзка с хранително-вкусовата промишленост. Става дума за доклад за ендокринните дизруптори. Отново към органа бе отправен въпрос, но той не промени структурата на работната група. Това са само няколко примера. Няма да ви цитирам повече. С повечето от агенциите, според мен, няма проблем, но до момента не сме говорили за органа за безопасност на храните. Мисля, че цитираните от мен примери обаче показват, че трябва да обсъдим по-подробно какво става в тази агенция. Ще ви дам още само един пример, след което ще приключа. Става дума за Европейската агенция за околната среда. Ако трябва да съм съвсем честен, смятам, че е доста странно, че в проекто доклада изобщо не се споменават проследяването на това, което обсъдихме миналата година. Защо се провежда целият този процес? В основата му са последващи действия, проследяване на освобождаването от отговорност през 2010 година. Според мен е явно, че има проблем както с прозрачността, така и с конфликтите на интереси в тази агенция. Имам предвид рамков договор на стойност 1 милион евро, сключен с дружество, което вече не съществува. Този договор бе подписан преди няколко години продължение на няколко години провеждаме една и съща процедура. През 2011 година, годината, която обсъждаме сега, се увеличи обемът на този договор. Става дума за 271 000 евро. Дружеството, с което е сключен договорът, дори вече не съществува. Отправихме въпрос към директора на агенцията. Тя заяви, че изобщо не е бил сключван договор с въпросното дружество в Копенхаген. Тоест, според директора няма проблем, но според мен има проблем, тъй като е сключен договор с дружество, което вече не съществува, което не е предприело нищо, за да изпълни условията по договора, т.е. от него няма реални резултати. Същевременно договорът е на стойност 1 милион евро. Колегата говори за така наречения Кофигейт – направи много точни коментари, но мисля, че моите коментари са също толкова важни и относими. Трябва малко по-подробно, по-критично да обсъдим явните проблеми с прозрачността и конфликтите на интереси във връзка с тези две агенции. И трябва да обсъдим и проблема с времетраенето. Тоест, има проблем във връзка с това, че от момента на изготвянето на специалния доклад на Сметната палата до момента, в който ние провеждаме нашата процедура тук, изтича известен период. И мисля, че трябва да обсъдим по-подробно този проблем. В противен случай няма да работим в интерес на агенциите. Със сигурност няма да работим и в интерес на дънакоплаците. Аз самият съм дънакоплатец и в качеството си на такъв питам защо не отчетохме тази година всички проблеми, на които се натъкнахме с тези агенции и миналата година. Благодаря колегата Балчитис. Ačiū, gerimas pirmininkė. Pirmiausia, noriu kalbėti nuo savo kolegės. Първо, Искам да говоря от името на колегата Аяла Сендър, която е докладчик сянка към този а, интересен доклад. Тя, за съжаление, няма възможност да участва в днешното заседание а, и ме помоли да изразя позицията на групата на социалистите и демократите. Ще внесем а, изменения в рамките на предвидения срок. Сега искам да направя няколко лични коментара. Мисля, че можем само да приветстваме факта, че броя на агенциите се увеличи от 3 на 30. Цялостната структура е станала по-сложна, наша задача е да оценим как са похарчени парите на данакоплатците. Ние обаче не бива да забравяме, че а, агенциите покриват различни сфери и резултатите от тяхната работа стават все по-добри с годините. Виждаме, че голяма част от неефективните практики са били отстранени. Освен това, има много важни сфери, в които е постигнато подобрение, например основните права и равенството между половете. Равенството между половете е важно за всички страни членки. Процесът е труден, но ние се движим напред. В много документи се предлага сливане на института и агенцията за равенство между половете. Трябва задължително да предотвратим а, паралелните действия от страна на двете институции. Това са моите коментари. Както казах, ще внесем а, а, изменение. Жан Пьер Оди. Но? Е, Добре, той оттегли своето изказване. Приключихме с изказванията. Ще си позволя а, а, да дам думата на господин Гербранди в заключение. А, благодаря за коментарите на колегите. Приветствам критичното отношение на колегата. Мисля, че нашата роля в тази процедура на освобождаване на отговорност е точно такава, каквато той е, каза. Дори бих се изразил още по-силно. Това е единствения момент в годината, в който агенциите, от агенциите се търси публична отговорност за това, което те правят. Все пак говорим за 750 милиона евро всяка година. Аз се отнасям изключително сериозно към въпроса. Двата момента, които вие споменахте, конфликта на интереси и прозрачност, съм напълно съгласен с това, което вие казахте. А, ние работим от години по въпрос за конфликта на интересите. А, аз съм от 2009 година в парламента и този въпрос непрекъснато излиза на дневен а, ред. А, Непрекъснато искам а, фундаментален дебат по въпроса за конфликта на интересите, а, а не просто адхок, когато се забележат такива конфликти на интереси, например при ЕФСА. защото ние непрекъснато обсъждаме конкретни случаи, вместо да обсъдим фундаменталния въпрос. Мисля, че е, тук можем да проведем сериозен фундаментален дебат. Ако сравним ЕФС, Агенцията по безопасността на храните, с съответната агенция в е, Съединените щати, трябва да кажем, че нашата агенция работи с външни експерти, които, е, е, които тя наема. Иллюзия е да смятаме, че ще намерим 100% независими външни експерти, които да а, наемем. Защото тези експерти са свързани или с академичните среди, или с а, индустриалната развойна дейност. Ние не можем да постигнем тук 100% успех, но се опитваме да направим нещата колкото може по-независими, колкото може по-прозрачни, за да можем да избегнем всякакви възможни конфликти на а, интереси. Все още не сме постигнали целта си, трябва да насочим вниманието си и от тук нататък към нея. Чухме изпълнителния директор на ЕФСА по време на нашето изслушване да възнамерява да започне пилотен проект, в рамките на който да използва вътрешни експерти, което е по-скъпо в сравнение с наемането на външни експерти. И това е фундаменталният дебат, който трябва да проведем тук и в комисията по бюджета, може би в други комисии. Съгласни ли сме да платим десетки или може би стотици милиони евро всяка година, за да гарантираме 100% независимост на агенциите от типа на ЕФСА? Не само ЕФСА, също така и други по лекарствата и така нататък. Мисля, че ще бъде е, добър дебат. с изслушването в четвъртък по въпрос за конфликт на интересите, проистичащ от доклада на Сметната палата. Мисля, че просто ще започнем този процес. Ако обърнем поглед към 2011 година, за която освобождаваме от отговорност, не съм сигурен, че ще бъде справедливо да отложим освобождаването от отговорност заради един въпрос, който обсъждаме от години и ще продължаваме да го обсъждаме. Още нещо за Агенцията за околната среда. Не съм следил а, интензивно доклада миналата година, но аз лично и моята група не е съгласна, не сме съгласни с това, което се казва в миналогодишния доклад. Нашата роля не е да а, се правим на прокурори, а да извършим една политическа и независима проверка на това дали агенцията коректно е приложила финансовите правила и дали тя си е свършила работата по добър политически начин. Миналата година аз бях напълно убеден, че Агенцията по околната среда няма съществени проблеми. Малките проблеми, които бяха открити, бяха решени и имахме дълги дебати тук. Получихме подробни обяснения от агенцията и от Сметната палата – Бяхме доволни от отговорите, които получихме и през е, октомври-ноември по време на гласуването освободихме от отговорност тази агенция. Е, за мен няма причина отново да откажем освобождаване от е, отговорност. Толкова, мисля, че в момента е точно 7.30 и спирам. Благодаря ви, господин докладчик, за това, че спазихте времевия бюджет. Искам да почета една идея, която вие споменахте, а именно, че не бива да забравяме принципа на пропорционалност, който е залегнал в европейските договори.